Okay, colleagues, we have a quite a busy... И така, драги колеги, имаме доста натоварен следобед. Естествено ще започнем с комисар Калас за междинния преглед и доклад, а след това имаме останалите четирима координатора за трансевропейската мре... транспортна мрежа. Така че ще ми се наложи да бъда много стриктен в спазването на регламента за изказвания. И така, позволете ми да започнем с комисар Калас. Добре дошъл при нас отново. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Много ми е приятно да ви представя междинния преглед, извършен върху всички многогодишни проекти, съфинансирани финансирани от бюджета на транспортната европейска мрежа. Междинният преглед ще ви даде подробна представа каква е ситуацията към момента с тези транспортни аспекти и 30-те проекта за транспортната европейска мрежа. Как стоят нещата към днешна дата? Както вече сте чули от някои от координаторите, се намираме в една не до там ясна ситуация. От една страна, държавите членки продължават да полагат усилия да реализират тази европейска транспортна мрежа, въпреки економическите и бюджетни затруднения. Някои проекти закъсняват поради липса на ресурси. Изпълнението се забавя. Някои от по-големите проекти страдат от затруднения, защото не винаги им е възможно да намерят сериозни инвестиции. Това, което забелязваме е, че все още в националните секции има разпокъсаност, но в крайна сметка е от изключително важно значение да имаме гладка и добре свързана трансевропейска инфраструктура – Големият проект за връзката между Лисабон и Мадрид, например, и други подобни на него са готови за начало на строителството, но то все още не започва. Инвестициите за европейско развитие и системи също дават своите резултати, но имат затруднения в Германия, както и в някои други държави, което пречи за установяване на пълна оперативна съвместимост в транспорта. Все пак положително гледаме на продължаващите инвестиции и усилия. През 2010 трансграничните участъци бяха завършени, като например високоскоростната връзка между Лиеш и Махен, Ахен и друга между Страсбург и Кел, както и първата услуга в участъка Папиера и Франция и Испания. Има различни трансгранични а, участъци, които скоро ще бъдат добре свързани в трансевропейската мрежа – От 2007 до 2013 ще се изпълняват проектите, заявени в първото, първата покана за предоставяне на проектни предложения. 5,3 милиарда от общо 8,13 милиарда са вече разпределени. 14 от проектите е, вече са завършени на стойност 32 милиарда е, евро, но голям брой проекти продължават да се изпълняват, като това ще продължи до 2013 и след това. Проектите бяха анализирани подробно от външни и вътрешни експерти. Анализът беше обобщен в доклада, който държите пред себе си. Доклада показва, че бюджета за трансевропейската мрежа се управлява много строго, но съответно се дава приоритет на най-необходимите проекти. През 2013 се очаква 30% от бюджета да не е бил освоен и известна част от проектите да не са били изпълнени, които може би ще продължат в следващата финансова рамка след 2016 година. Очевидно е, че това не е най-добрият бюджет, е, начин за управление на бюджета за тази мрежа и е важно да се постигне баланс, като се даде възможност някои проекти да продължат да се изпълняват още две години. Като разходите ще се удължат, разбира се, до 2015. Удължаването на проектите е при много строги е, технически, економически и финансови условия. 1029 29 проекта имат разпределен бюджет, а ще се дадат нови средства за нови проекти. Повече от 300 милиона евро ще бъдат реинжектирани в покани за даване на проектни предложения и бюджета евентуално ще може да се увеличи поради урязване на някои от средствата, поради препрограмирането на бюджета за тази мрежа. Както знаете, аз отдавам голямо значение на прозрачността и отчетността. Докладите ви дават абсолютно всички подробности. Прегледът никак не беше лесен оскъдният бюджет за трансевропейската мрежа ще бъде максимално добре използван. Важното е да не се блокират средства в проекти, които не се представят добре в изпълнението. Както казах и преди, в случай, че се налага удължаване на проектите, наложените условия трябва да гарантират реално изпълнение, като всички тези условия ще позволят да се намали бюджета. Ако мога да ви напомня, че от целия бюджет от 8 милиарда евро, само 30 милиона, т.е. по-малко от половин процент, не са разпределени. Разликата е огромна в сравнение с други бюджети на Европейския съюз, защото ние се намираме на половината на периода и вече имаме финансови ограничения. Така че има много аргументи в полза на годишния преглед на бюджета. Искам да приключа, като ви представя общение на развитието на политиките. Беше публикуван доклад през май тази година, представен на конференцията в Сарагос. 250 изказвания бяха получени от страните членки на много важни отраслови организации, райони, заинтересувани страни, местни и регионални власти и изпълнители. И Искам да ви представя резултатите от тази консултация и да очертая методологията за бъдещата ни работа. Някои стъпки ще бъдат предприяти още тази година, преди да се издаде нов, да издадат новите насоки през пролета на 2011 и от прегледа става ясно, че се иска положителни резултати и да продължат и инвестирането в трансграничните проекти. Ние постепенно даваме именно подобни резултати. Чухме и мненията на, коридор, на координаторите е, относно е, създаването на мрежата на базата на коридори планувани след внимателен анализ. Надявам се, че ще работим с сътрудничество с вас и смятам, че до края на годината ще ви представим следващите стъпки. Uh, uh, Благодаря, господин комисар. Сега нека да чуеме и координаторите, те ще си сметнат сложната сметка за това, кой на кого колко му се полага да говори. Три минути. Три минути. Господин Грош, три минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви за извършената работа. Документът е много интересен. И това, което представяте в документа, с малки изменения, може да бъде много полезно за бъдещето. Няколко коментара. Ние сме запознати с този въпрос от много години и се връщаме непрекъснато на него и се коментира, че няма напредък, защото няма пари. Основните критерии, които са формулирани, затрудняват много формулирането на други приоритети, защото ние трябва да се придържаме към тези основни критерии. А от друга страна, е ясно, че не е сигурно, че можем успешно да изпълним всички проекти. Смятам, че трябва да има по-малко приоритети, да се фокусират средствата, да се удължи срока. А, вие казахте, че това удължаване на срока от две години ще бъде последвано от а, известни условия, примерно проекта вече да бъде започнат. Тоест не може да се започнат нови проекти, които да се свършат за две години. Те са от такова естество, че така или иначе не могат да бъдат завършени за две години. Това вероятно ще даде възможност да не се наливат пари в проекти, които няма да бъдат завършени. И мисля, че в близко бъдеще трябва да се ограничим с трансграничните проекти на места, където има труден трафик. И мисля също така, че трябва да съчетаваме нашите съображения с други политики, Примерно политиката за околна среда и за регионалната политика. Крайно време е да видим сътрудничество вътре в парламента между различните комисии, така че подхода ни към тези проекти да бъде по-последователен. Това ще позволи да се намали бюджета защото тук ще се намести и кохезионните фондове, не забравяйте. Това ще бъде в плюс и за проектите, и за регионите. Така че ние ще огледаме тези проекти много отблизо, тук в комисията. И от наша страна ще получите много конструктивни предложения. За момента благодаря за презентацията ви и за предложение. Благодаря, господин Алкадрай, 3 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Вашата оценка показва, че ни е необходим много пространен дебат за бъдещето на трансевропейската транспортна мрежа и трябва да започнем анализа и да си вадим заключения. Има много забавяния. Така, се вижда от вашия доклад 35% от проектите няма да бъдат свършени в първоначалния срок. Има различни съображения, причини за това, естествено, но трябва да се опитаме да работим по този проблем. Вашето предложение е да се удължат някои проекти с две години – да се прегрупират средствата, които още не са освоени, е много добър подход, защото не искаме тези пари да бъдат загубени. И ако мога да ви попитам, какви са приоритетите според вас сега? Къде ще отидат тези допълнителни средства? И също, може ли да ни потвърдите, че проекти, които са стигнали до един определен етап, ще бъдат включени в новите приоритети и ще получат средства от бъдещата финансова рамка за трансевропейските мрежи. Следващия месец ние ще обсъждаме приоритетите, ще създаваме списъци за приоритети и ще ни се наложи много творчески да мислим по въпроса как е, да използваме максимално ефективно ограничените средства. Ще трябва да видим какво може да се направи и с кохезионните фондове и структурните фондове, да бъдат те пренасочени към по-рентабилни инвестиции. А също и въпроса за координирането. Това е основен въпрос, ако искаме да има допълнителна полза от тези проекти на европейско ниво. Трябва да се използват възможността да се координира и от гледна точка на време и на управление различните проекти. Пожелавам ви много успех във вашата работа. Групата на социалистите и демократите ви пожелава успех и плодотворна работа. Госпожа Майснер, благодаря за предоставените документи, господин комисар. Няма да се повтарям. Проблемите са толкова познати. В началото вие споменахте, че Искате да либерализирате системата на европейските железници, но до никъде не сме стигнали за сега. Знам, че има много препятствия по пътя към тази цел. Има чисто физически препятствия или препятствия от света на бизнеса, економически такива, но всичко това трябва да се преодолее, за да постигнем либерализация също говорихте с Сарагоса, да. Тогава въпросът е как да можем да развием още пазара на железопътния транспорт, как да избираме проектите, които, за които да застанем. Вие правилно казахте, че трябва да има политически, економически и финансови условия за проектите, които ще бъдат продължени. Но като казвате политически условия, какво означава? Ако една страна няма пари, ще получи ли средства от Европа, ако тя самата не прави усилия да е, работи по тези проекти, защото има финансови или административни проблеми. В Польша, в Литва има проблеми, знам и в Латвия. В момента те могат да се възползват само от автобусен транспорт. Знам, че в Гърция има подобни е, проблеми. Има региони, където няма просто железопътен транспорт, защото няма пари. Та, като казваме, че искаме железопътна мрежа в цяла Европа, има страни в Южна Европа, например, които не могат да отделят средства. Тогава можем ли да мислим за едно подобно решение? Или вие ще кажете, че е, политическите условия или финансовите условия са такива, че няма да получи страната пари, ако не направи усилия. Господин Крамер, три минути. Благодаря за този доклад. Мисля, че това, което чухме от вас днес, за първи път всъщност комисията мисли за това, защо не сме постигнали целите, анализира ситуацията и определя критерии и срокове, в които да се отговори на тези въпроси. Добре да се поставят условия наистина, да се каже, получавате финансите, ако направите това и това в рамките на две години. Това е добре и положително, че можем да говорим днес за него. Господин Грош говореше за приоритетите и това трябва да бъдат тесните места, това е добре, но ако ще определите приоритети, трябва да е ясно какви са те. Трябва да се минава напред, за да се преминава през тези проблемни места. Примерно, ако имате една секция в Германия, и всичките средства отидат в инфраструктура на такова едно проблемно място – Трябва да видим къде отиват парите. Ако влизат само в проблемите места, какво става с останалите мрежи? Примерно Бренер, Лион, Торино и моста на Месина, това са просто три проекта за преодоляване на тесни места. Но, примерно, ако това са само проблемните места в Италия, какво ще кажем за моста на Месина? Ако Италия не излезе с някакви собствени средства, австрийците от друга страна казват, ние нямаме пари, трябва да правим економии, не може да ги направим. Италианците обаче нищо не казват. Ние нямаме две годишен план, тогава ще ни помагате ли или не? И други много такива примери има. Вече казахме в доклада на Лихтенбергер, че трябва наистина да преодолеем тези тесни места, да развиваме мрежите, но също време наистина трябва да се създава цялостна мрежа. След това, ако разгледате точно Лион, Торино, това са райони с е, висока населеност. И двата региона са много важни за цялата транспортна мрежа на Европа макар че има много сериозни опоненти на този проект. Друга но пречка за такъв един проект е липсата на действие от страна на държавата членка. Ако държавата членка провлакчива нещата, нищо не иска да прави, каква е идеята ние да им помагаме? Трябва първо да разполагаме с доказателства, че самите държави членки искат да продължават проекта. Това трябва да бъде приоритет и критерий. И последното, което искам да кажа. Ако погледнете разбивката на разходите, или на съфинансирането. Изглежда тогава, че основните проекти могат да бъдат финансирани само до първите 25%. Някои от балтийските проекти обаче ще получат само 10-15% от Европейския съюз и това е нещо, което трябва да решаваме. Благодаря. За останалите изказващи се, само по две минути, господин Канчиян. Субито. Ringrazio, ringrazio che... Искам да благодаря на комисар Калас. Много добре обобщи всичките проекти и трябва наистина да намерим време да разгледаме това резюме. Аз не съм имал време да разгледам всичките проекти, но бих могъл да кажа, че проблема на закъсненията повдига най-различни въпроси. Бюрократични, местни политически проблеми, но също времено и цената на съфинансирането, което днес вече е сериозен проблем. Това разбира се се дължи на редица причини, но се стига до един парадокс – кризата води до допълнителни закъснения и става още по-трудно за онези региони, които не са свързани с мрежата и не могат да се направят тези връзки. Поради това всъщност блокираме един коридор и това става сериозен проблем. Говорим за економическа целеобразност на средносрочен план, Говорим за ПП1 или ПП2, както го спомена и господин Крамер. Не знаете ли сега е момента да влизаме във всички тези детайли, но приоритетен проект 1 и приоритетен проект 7 са неща, които всъщност ние отстъпваме. Толкова години сме ги планирали тези неща, сега отстъпваме. След като вече сме определили един приоритет, нека първо да го приключим. Местната инфраструктура не е завършена, основните инфраструктури не са завършени. Наистина трябва да завършим коридора, защото всичката останала работа вече е извършена. Като не се изпълни един проект, се блокира цял коридор. Трябва наистина да гледаме напред към 2015 година и да положим всички усилията, които, за които вие, господин Барозо, призовахте. Господин Либерацки, две минути. Много благодаря, господин председател, господин комисар. Точно както каза и господин Халкадрауи, аз искам да ви поздравя за извършената работа. И по отношение на други проекти, аз мисля, че трансевропейската транспортна мрежа се развива доста добре. Аз имам няколко коментара. Дали не трябва да направим връзка между средствата от кохезионните фондове, за да обслужват по-добре трансевропейската транспортна мрежа? Искам да знае малко повече за това как точно използвате средствата в държавите членки за ТНТ. Защото трябва да установим какви са закъсненията, които са свързани точно с финансирането на тези проекти. Има ли някакви различия? И ако трябва да се променят приоритетите или да се преразпределят средствата, не трябва да се съсредоточаваме само в проектите на най-богатите страни в Европа, а трябва да отчитаме и онези страни и проекти, в държавите членки, които скоро се присъединиха към Европейския съюз, защото там може би има повече проблеми. Госпожа Сависа. Благодаря много. Това бе един много добър общ преглед. След като координаторите споменаха някои по-общи теми, аз бих искал да навлезем в конкретиката – и разбира се, искаме да обсъждаме въпросите, които са по-близи нас. Затова и аз искам да обсъждам любимите ми проекти железопътна система Балтика. Преди обед казахме, че сме много доволни от развитието този проект, но това е само първият етап. Същевременно бе казано, че според доклада е очевидно, че ще има ежедневен влак от Талин до Борса и обратно. Но какви са решенията, които трябва да вземем ние? Дали да използваме двойното между осово разстояние или ще използваме европейското между осово разстояние? Обсъждам ли това с комисията? Защото вероятно един вариант е по-скъп по другия. Така че трябва да имаме свое а, собствено разбиране по въпроса. Освен това, може да се направи избор в Естония. Дали ще се минава през град Барна или през град Волга, Господин Деграндес Паскал. Благодаря много, господин председател. Благодаря на господин Калас. Господин Симпсън много внимателно следи времето, така че ще бъда наистина телеграфен. Първото ми впечатление е, че сте много оптимистичен. Надявам се, че вашия оптимизъм е основателен. Изглежда някои трансгранични проблеми вече са решени. Това е прекрасно. Зная, че трансграничните проблеми са основни проблеми, които могат да доведат до много сериозни забавения. Вие говорите за едно единствено удължаване от две години за проекти, които има възможност да бъдат завършени в такъв един срок и аз Приветствам такава една инициатива. За такива проекти обаче, които не са жизнеспособни, трябва да се пренасочат ресурси. С това съм съгласен. Имайки предвид обаче кризата, мисля, че трябва все пак да направим някаква проверка. Преди обяд беше направено признание, че има страни, които съвсем ясно заявяват, че не разполагат с ресурсите, за да възложат, за да пренасочат ресурси към трансевропейската мрежа и трябва да насочат ресурсите си към националните проекти. Това е абсолютно разбираемо, но имайки преди това, трябва наистина да се консултираме с държавите членки и да видим коя страна може да направи такова нещо, коя може да задели ресурси, може би с е, партньорство с частния сектор, за да се види какво може да се направи. Например, Средиземноморския коридор. Смятам, че той може да бъде жизнеспособен при пренасочване на ресурси. Но ако има пренасочване на ресурси, трябва да гледаме към държави членки, които наистина вече са започнали жизнеспособни проекти. Да, прави сте за време, доказва председателя, просто защото още 10, имена се, още 10 души са се записали за изказвания. Така че всеки има ограничение от 2 минути. Госпожа Аела Сенда. Президенте, си, сеньор. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Калас. Също. Няма да продължавам да си бе похвали към извършеното от вас. Всъщност съм много озадачена, че когато гледаме бюджета за 2007-2013, когато други комисари са успели да извлекат повече, това, което вие правите, е доста изненадващо, защото при никой от предишните консултации не сме получавали толкова конкретни данни. Например, по Европейския социален фонд и а, фонда FFS+. Би трябвало да обмислим по-нататъчните финансови перспективи, защото изглежда, че сме загубили дори още преди играта да е започнала и като чили правилата се променят в хода на играта и не съм а, сигурна, че има нещо, което да създаде подходящи условия за проектите. Естествено, ако гледаме от гледната точка на промишлеността, на трудовата заетост и така нататък. Всъщност относно бюджета, може би на места можем да решим да пожертваме някои суми или някои проекти, но пък от друга страна проектите се изпълняват, макар и с известни закъснения и както каза и колегата Ханшен, ние е, имаме прохода Бренър, имаме новата връзка между Прага и други градове. Имаме също и проекта с страната на баските, приоритетен проект 16. Той струва ми се, че като че ли няма изход. Проблемите всъщност се свеждат до трансграничното управление. И комисията е направила предложение а, за а, въвеждане на координатор, но това всъщност не подобри нещата, а ги влуши. Добре, ако ще променяме условията в ход, Искам да знам по какъв начин това ще подобри бъдещите финансови перспективи. Благодаря ви, госпожа Билбао има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин комисаря за предоставените обяснения. Тази сутрин успяхме да чуем лицата, които отговарят за приоритетните проекти – и ми се иска да благодаря на господин Секи за работата, която той извършва по приоритетен проект 3. И след е, обсъжданията преди обяд искам да кажа следното. Има промяна в криори... критериите за новите финансови перспективи – има трансграничен проблем в близост до страната на баските. Има забавяне за, поради закъснението на приоритетен проект 3, което пък се дължи на проблем с френското правителство. И в крайна сметка, ясно е, че трябва да търсим решение на тези проблеми. Но, чудя се за приоритетен проект 3. Дали тези критерии могат да бъдат използвани от вас по такъв начин, че приоритетен проект 3 да се окаже в крайна сметка без никакви ресурси. Или ще остане висяща във въздуха. Благодаря, госпожа Ранър. Две минути. Благодаря за вашия доклад, господин комисар. Съвсем накратко искам да се върна към тунела през прохода Бранър, който всъщност е гореща точка – Всъщност се опитвам да получа още яснота след въпроса на господин Канчия. Какво ще се случи, ако не се постигне договореност скоро относно първоначалните договорености за строителство? Благодаря ви, господин Лайтфрид. Благодаря, господин председател. Относно Европейската транспортна мрежа имаме две възможности и трябва да вземем решение за едната от тях. Дали ще има финансиране за тази мрежа в бъдеще за международни коридори или за национални коридори, защото ми се струва, че двете неща е невъзможно. Защото в крайна сметка задачата на Европейския съюз е да предоставя международни транспортни комуникации. И второ, какво искаме да постигнем? Една прекрасно разработена мрежа а, с оглед на това, което си мислим, че ще бъде необходимо, или да отразим реалното състояние на нещата. Трябва да се определят приоритети и да се каже какво държавите членки трябва сами да направят и какво са средства от Европейския съюз. Това са фактори, които не можем да пренебрегнем при планиране на нови участъци в мрежата. Аз съм докладчик за ам, едни археологични развития. Говори се за мерки, които трябва да се разработят, но никой не споменава нищо за финансирането. И искам да попитам точно как изглеждат нещата от планова гледна точка, за да накараме съвета да предприеме нещо. Господин Томоса, две минути señor presidente. Señor Калас, bienvenido a este comité Благодаря, господин председател. Господин Калас, добре дошъл в нашата комисия и ви благодаря за вашата работа. Съвсем накратко, намираме се в разгара на економическа криза и нямаме безкрайни ресурси за проекти. Би било интересно да чуем а, виждането на комисията – за това какъв ще бъде економическия ефект, въздействието от приоритизирането на тези проекти, които гарантират максимален макроекономически растеж на европейската економика. Това е от много голямо значение и на нас не е необходимо да имаме някаква класация или някакво подреждане по стойност – анализ на разходите и ползите, с оглед на постигането на економически растеж, как изпълняваните проекти се вписват в европейската економика. Не можем да си позволим лукса да не отчетем економическите проблеми. Аз съм от Испания и 20 години вече получаваме кохезионни фондове. По-голямата част от средствата от тях са вложени не възоснова на а економически критерии, които водят до растеж. Струва ми се, че в южните държави нещата протичат различно в сравнение с северните. Ние инвестираме много пари, но не успяваме да постигнем максимална економическа ефективност. Госпожа Лихтенбъргър има думата за две минути. Благодаря ви. Искам да се върна към документа, благодаря ви много за доклада. Давате добра оценка на ситуацията и това е нещо, което може да послужи като база, отправна точка за нашата работа. Смятам, че трябва да се направи една стратегическа и парламентарна проверка обаче на това какво казва законодателството за такива ситуации. В смисъл как точно ще могат различните части на трансевропейската мрежа да се нагодят една към друга и да се впишат в общата картина. Относно а, Финансирането никоя държава членка не може изцяло сама да построи своята част от мрежата. Трябва ни финансиране от Европейския съюз. Обаче по отношение на новите държави членки въпросът е колко пари те могат да получат от кохезионните фондове. Те не могат да получават а, а, по-малки суми, а пък старите държави членки всъщност получават по-малки от новите. Германия и Австрия, например. Всъщност, за прохода Бренер бихме очаквали някакъв отговор и от Италия, но той все още не е дошъл. Австрия трябва да чуе нещо разумно като отговор от Италия. Говорим за удължаване с две години, обаче дали има смисъл от това, след като а, италянците нищо не ни казват. Да помислим тогава, трябва ли да дадем по-дълго продължение, не две години е повече или как, или да помислим за альтернативни проекти, което всъщност ще бъде по-ефтин вариант на първоначалния проект. За мен е важно да имам отговор на подобни въпроси. Как... Има и проект за Брюксел. Просто повече информация. Благодаря. И госпожа Уилс, две минути. Äh, Един конкретен въпрос за вас, господин Калас. Но виждам, че не ме слушате. Много ви моля, чуйте ме. Сега, ако може да ми отчетете времето от сега. Един конкретен въпрос към вас, господин Калас. Става дума за проект 20 от документа. маршрута на ферибота. Това е проекта Любек Путгарден. Аз се чувствам застрашена защото смятате, че ще има не само железнопътна линия, но и тунел през острова. Това ще бъде сериозен проблем. Как точно ще минете и през реката? Тогава ще увеличи автомобилния транспорт, камионния транспорт, т.е. има заплаха за околната среда. Защитници на околната среда вече започнаха тази, своята кампания, искам да отчетете и техните съображения. Когато говорите с тези хора, всъщност ще им дадете ли достъп до вас? И въпросът е защо трябва да има нов проект, след като си има достатъчно добре, добра феробратна връзка там и за влака, и за камиони. Също ме интересува, има ли оценки за екологичното въздействие на много от проектите. Благодаря, господин Стеркс. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Аз много внимателно ще слушам отговора на въпроса на госпожа Лихтенбергер. Също казахте, че трябва да има крайен срок 2015. Но има доста интересни проекти, които ще продължат и след това. Примерно проекта на река Скелта е за вътрешен воден път. Има риск да прекратите един много интересен и труден проект. Труден и от техническа, и от финансова гледна точка. И ще прекратите ли този проект, макар че той е на път да бъде приключен? Т.е. тази дата 2015 реално за всички проекти ли ще бъде последния срок или ще има възможност други да продължат? 34 милиона са похарчени вече. Те така ли ще си останат? Господин Флекенстайн. Благодаря. Господин Калас. Напълно съм съгласен с вас. Поне, що се отнася до предложението за финансиране. Но, правилата непрекъснато се променят е, ходом. И за първ път вие сте първия комисар, който виждаме да се заема сериозно с финансовите правила. Но не всички страни членки ще могат да си изпълнят своите ангажименти и задължения в рамките на две години. Как ще се справите с този проблем? Тоест, ако страните членки не могат да завършат проектите и да предоставят съответните средства. Какво мога да кажа аз от дома. Вие всъщност имате сериозно отношение към проектите, но какво да кажем за проектите, които има опасност да не могат да бъдат завършени? И също въпроса на преждеговорившия. Има ли проекти в този документ, които не се подкрепят от местното население и активисти. Вие ще се срещнете ли с тези представители на общността? Благодаря, господин комисар. Следващия оратор. Благодаря за общата стратегия. Ние трябва да се съобразяваме и с стратегията Европа 2020, т.е. да предоставяме пътна и железопътна мрежа. Разбира се, имаме амбициозни цели. Чухме много хора, които се изказаха тук от е, Германия. Но не забравяйте, че в Германия минават почти всички транспортни пътища. И ако не решим проблемите, те ще бъдат най-големи в Германия. Затова и тя е най-засегната. Затова и сме толкова чувствителни към тези предложения, особено като се говори за финансиране. Предложението на Белгийското председателство е много добро. Те казват, че за тежките камиони трябва да има такси и заплащане за преминаване по определени магистрали. Ние правим това в Германия. Мисля, че господин комисар трябва да влезете връзка с своите колеги и да им изтъкнете, че за да се финансират транспортни проекти, те обикновено могат да се финансират с пътни такси. Така че да се търси инфраструктура и за край граничните пунктове. И така бяха 80-те изказвания. Сега давам думата на комисаря 10-11 минути, за да може да отговори. Много благодаря. Всички въпроси бяха много конкретни и разбира се, тук е, има страшно много въпроси, но ще се опитам да отговоря на колкото е възможно повече от зададените въпроси. Нещо определено важно бе подигнато от господин Алкадрауи. Какво ще става с тези средства и какви ще бъдат приоритетите за прегрупирането или преразпределението на тези 311 милиона които възнамеряваме да съкратим. Всъщност има две идеи. Първата, разбира се, всъщност това е една много малка сума пари, като имате предвид цялата величина на транспортните проекти. Това е малка сума. Но къде можем да ги използваме в две насоки? На първо място да подготвим за следващите финансови перспективи съответните идеи и проекти, за следващата ТНТ и на второ място да се финансират само по-добрите части, като райони на РТМС, по-интелигентните проекти с високотехнологични елементи на ТНТ. Така че това са само предварителни идеи, но разбира се, все още не сме установили ясната крайна рамка и всички бенефициенти могат да кандидатстват. Имаше и въпрос каква е връзката между тези преразпределения към следващата финансова перспектива. Няма такова ограничение, в което да се каже, че не е възможно отново да се кандидатства, но трябва да се мине и през втора оценка като за нов проект – не искаме да създаваме нито впечатление, нито възможност. Ето сега стигнахме до 2015 година, но сигурно можем и така да продължим. Такова нещо не обещаваме. Това е просто нов проект и ще трябва да се обсъжда просто като нов проект. Интересен въпрос беше е, разумно ли изобщо да се правят такива съкрещения, защото всички искат повече средства – Виждам и Ян Мулдер тук, е, моят е, добър е, дългодишен приятел с много опит от комисията по бюджета. Той винаги е казвал, че трябва да се съкръщават програмите, ако не се освояват средствата. Така че много е щастлив в момента той, че предлагаме такива съкръщаване на програми. Друг един въпрос, който бе повдигнат от много евродепутати, е връзката с големите проекти – или подготвителния процес на проектите за оценка на екологичното въздействие. Ужасното е, че за тези големи проекти имам много информация и техния размера на, техния, на техните цени са се увеличили страшно много. Проблемите, всъщност, от страна на държави членки започват, когато започва строителство, защото всички документи са чудесни, всички разрешения са дадени, всички оценки на въздействие са направени и след това, като започне строежа, се явява сериозна опозиция. Това, разбира се, не е добра ситуация за следващата етап на мрежата ТНТ. Друг един важен въпрос е, че когато планираме, трябва наистина сериозно да помислим дали планираме някакви абсолютно нови инфраструктурни елементи, които могат да, се, да създадат сериозна позиция, или да се сръчим върху развиване на сегашната съществуваща мрежа, да се увеличава капацитета и да се подобрява тя и да правим неща, които ще дадат възможност на тази мрежа да функционира по-добре. Целият този процес е съвсем прозрачен. Заедно с вас ще обсъждаме тези бъдещи проекти. Разбира се, ние се опитваме да се полтираме с всички заинтересовани страни, с представителите на държавите членки, гражданското общество, с Европейския парламент, за да предвидим всички тези проблеми, които могат да възникнат по проектите и да избегнем ситуация, в която след като имаме финансовия план, проекта и всичко в един момент трябва да спрем, защото някаква непредвидена опозиция може да ни попречи за осъществяването на проекта. Сега за кохезионните фондове и връзката им, връзката между тях. Генерална дирекция Реджио предостави цифрите за 80 милиона, които се използват за транспортни цели Работихме заедно с комисар Хан за координиране на нашите политики и за по-добра координация на тези проекти. Но все пак това остава в ръцете на държавите членки и те са много чувствителни по отношение на въпроси, които някой диктува на европейско ниво с средствата от структурните фондове. Няколко въпроса касаят един от най-големите проекти Брендър. Много се радвам е да чуя, че Пат Кокс, който беше приоритет на приоритетен проект, координатор на приоритетен проект е, номер едно ще бъде тук и ще може по-късно да отговори на вашите въпроси. Но разбира се, всичките тези 8 милиарда, като се надяваме, че ще се увеличи финансирането за следващата ТНТ мрежа, с ваша помощ, все пак остават малко пари. Разчетите показват, че за разработване на една цялостна мрежа са необходими 500 милиарда. Е, може би това е много, но все пак трябва да имаме комбинация от всякакви източници. Това не може да дойде само от бюджета. Ако искаме изобщо да разработваме инфраструктурата, европейски бюджет определено може да осигури само някои ключови елементи. Така че за нас е много важно да определим кои са тези ключови елементи, какво точно да финансираме. И естествено, ние не се опитваме да замразяваме, да блокираме парите от някакви големи проекти, които така или иначе ще бъдат спрени. Така, това беше отговор ми за големите проекти. По отношение на финансирането, нещо, което много пъти сме дискутирали с вас, как да се намерят допълнителни средства – и източници на финансиране, аз съм се срещал с най-големите частни инвеститори, инвестиционни банки и те направиха много интересни предложения. Едното от тях беше всички тези проекти трябва да са дългосрочни и че не трябва да се намесвате и не може да има политически колебания по отношение на тези проекти. Те също така казаха, че по-добре е основната идея да бъде обновявана на съществуващата мрежа, защото иначе трябва да се купува земята, която е изключително скъпа и ще погълне всичките средства. По отношение на ЖП проекта в Балтика, съкрещаването на програмите там идват и от е, литовското правителство, които решиха да преосмислят архитектурата на проекта, така че проектът да излезе по-ефтин. Това е едно положително решение, така че смятам, че правителството на Литва скоро ще посочи на къде ще продължи развитието на ЖП системата за да може да подпомогне развитието на проекта Балтика. По отношение на междуосовото разстояние, то остава 15-20, което всъщност е ЖП система за товарни превози. Ако искаме пътнически превози, ще трябва да помислим много сериозно за една връзка юг-север с европейско междуосово разстояние. Но всичко това зависи просто от съответните правителства. Литва вече реши да строи тази ЖП система. Сега Латвия и Естония трябва също да решат дали ще се включат. Предполагам, че координатори ще коментират по по-конкретните проекти. По приоритетен проект 3 няма да има съкръщаване. Има известно закъснение, но ще бъде осъществен на време. Вътрешните водни пътища е един от най-сериозните проблеми, с най-сериозните закъснения и най-голям песимизъм по отношение на връзката по река Дунав. Както и Шелде, трябва да работим заедно с координаторите. Трябва наистина да се работи с конкретните правителства, да се осъществи този проект. Така че, предстои ни много работа с правителствата, тъй като всички зависи от тях. От моя страна, разбира се, аз искам да подпомагам сътрудничество между правителствата, но това е една изключително сложна дейност, защото някои проекти зависят от 10 страни. Ако са две страни, проектът е по-лесен, но наистина зависи всичко от е, сътрудничеството. Нещата до сега не са зле, бих казал. Много неща са направени по ТНТ и това е идеята, крайна сметка, да има трансевропейска транспортна мрежа. Разбира се, може да критикувате, защото всеки иска тези проекти да се развиват по-добре, да се усъвършенстват, да има по-добри връзки между изтока и запада и така нататък. Но Важно е за развитието на вътрешния пазар да се развива и транспортната мрежа. И аз работя по въпроса. Посветил съм се на развитието на този проект. Благодаря ви. Приключихте точно на време. Искрено ви благодарим, господин комисар, за дадените отговори на въпросите. За съжаление, времето ни изтече и е хубаво да продължим да си спазваме графика до края на деня. Още веднъж много ви благодаря и с нетърпение ще очакваме да ви видим пак при нас в бъдеще. Моля напускащите залата да го направят тихо, за да можем ние да продължим по-нататък. Любезно каня координаторите да заемат места тук отпред в залата.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 Okay, colleagues, I need to start. И така, колеги, налага се да започнем заради графика ни във времето. We go on to the next item of... Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. I'd be very grateful for those... Ще бъде много благодарен на всички, които в момента водят срещи и разговори в залата, да излязат пред нея тъй като основната среща в залата е тази, която започваме в момента. Okay, item. И така, точка 13 в дневния ред, размяна на мнения с координаторите, оставащите координатори. Само да поясня на нашите колеги координатори, както казах и преди обяд, че ще дам на всеки от тях по 10 минути за встъпителни думи. След това ще имат думата депутатите за коментари и въпроси и после ще ви дам отново време на координаторите да отговорите. Така, депутатите в задната част на залата или в центъра на залата могат да говорят колкото и тези, които се намират отпред на масата. И така, започваме с господин Кокс. Той работи по приоритетен проект номер едно. И е член на а, депутатския клуб към Европейския парламент. И така, господин Кокс, имате думата 10 минути, моля, по възможност. Господин председател, дами и господа депутати. За мен е удоволствие, че съм отново сред вас. Мисля, че няколко месеца всъщност не съм идвал тук. Доста бях заед с, с започването на един нов проект. В годишния доклад ще видите детайли в тази връзка. Има няколко неща, които искам да изложа в резюме това са приоритетните моменти за мен, а именно да се сключат конкретни е, финансови задължения за е, тунела е, през прохода Брена. Второ, да се продължава разпространяването на идеята за неотклонната необходимост да се развиват паралелно и северната и южната ос от пътища към този тунел – и трето, да се приоритизира спецификацията и развитието на дебата за съпътстващите мерки в рамките на политиката, за да може във времето да се гарантира, че инфраструктурата ще бъде на разположение с съответните а, нужни корекции. А, искам да кажа, че за Австрия това е един от основните приоритети. На едно от заседанията аз описах, че е важно да се сътрудничи и да има комуникация. По такива големи инфраструктури и проекти, споменати в различните коментари и въпроси днес след обяд в присъствието на комисаря, мога да кажа, че в областта на оценка на въздействието върху околната среда и различните разрешителни проектиране и дизайн – и работни проекти. Много работа се върши там, но това, което ме изненадва е, че някак си като че ли изостава аспекта да се дават нужните информации и съобщения за тези проекти. Приоритетен проект едно, както знаете, в някои отношения е един водещ проект – и на него са отделени 20% от всички налични средства за трансевропейската мрежа в сегашната финансова а, перспектива. Доста работа беше извършена от моя предшественик господин Ван Мирт, от която аз сега се възползвам. Имаше една съвместна декларация с правителството, подписана през март в, Ром, а, в Рим. Там всъщност се пое ангажимента да се доведе до успешен край съдържанието на тази декларация призовава да се работи съвсем реалистично и ефективно. През ноември месец ще имам възможност за първи път да присъствам на междуправителствена среща като фасилитатор между Италия и Австрия. Също така на 30 ноември се надявам да успея да се срещна с председателите на работни групи. Това са председатели на разнообразни работни групи във връзка с плана за действие за прохода Бренър. Ще се опитаме да разберем точно какво се прави и какво не се прави и да заложим цели за това, което трябва да се направи. Ще мога в бъдеще да ви докладвам по-подробно по този въпрос. Годишният доклад разработва подробно а, темата за това какво вече е направено в рамките на приоритетен проект 1. В много кратко резюме, не много неща а, добри се случват в Германия и има добро развитие в Австрия и добро развитие в Италия. Както при всички проекти, това, което липсва е да се случват хубави неща, които да позволят свързването на транснационална база и в общоевропейски план. В известен смисъл имаме потвърждение за такова действие в рамките на този водещ проект. Част от дейността комисията нарече разпокъсана мрежа. Това трябва да се промени. Има, разбира се, известно не спазване на сроковете. Вие го знаете толкова добре, колкото и аз. Първото беше прокарването на тунела в прохода Бренер. Беше предвидено за тази година, но не се осъществи. Искам да ви кажа, че имам усещането и това и на базата на вашите коментари и въпроси, че в някаква степен има прилагане на логиката за кокошката и яйцето между основните е, участващи смисъл едните казват, ако другите направят еди какво си, ние ще направим другото. Обаче после се обръщат нещата огледално. Вторите казват, ако първите направят еди какво си, ние ще действаме. Значи тази логика с а, а, кокошката и яйцето а, някакси може да доведе до безкрайна въртележка, защото не се знае кога ще спре. В следващите месеци ми се иска да преминем от тази логика на кокошката и яйцето към бекона и яйцето. В смисъл. А, има ангажимент на кокошката с пълен ангажимент, поето страна на прасето, да се доведат нещата до резултат в чинията. И в крайна сметка, какво ще направя аз? Ще направя една среща, където да получа много ясен и твърд ангажимент в 2011 година да се изпълнят две важни неща за прохода Бренер от страна на Австрия и на Италия да получа ангажимент. Смятам, че това е абсолютно неизбежно, за да можем да реализираме нещата. Какво се случва в Италия и Австрия? Чул го преди малко и от комисаря. Фокусът на вниманието се е изместил към нещо, което аз бих нарекал строителство на партиди т.е. да се поемат управляеми, подаващи се на контрол последователни части, парчета от общото. В крайна сметка, ако цялостният проект бъде блокиран, защото не може да бъде нарязан на хубави парчета, които да се подават на изпълнение, тогава рискуваме целият проект още от самото начало – затова смятам, че е нужно да имаме а, размразяване на нещата и от двете страни и да се зателство на части, на партиди, за да се осигури по-лесно и финансирането и така нататък. Това е моето виждане, господин председател, да преминем към нещо съвсем конкретно и изпълнимо и да спрем да прилагаме кокошката и яйцето като принцип, а да действаме, както казах, на базата на договореността между бекона и яйцето. Така ще стигнем до голям успех, доста голям успех, разбира се, е постигнат и до сега. Има напредък, но не е окончателен. И вие сте наясно с това. След като се срещнах и с министъра Матиоли и неговия кабинет в Рим, както и с министър Бурдес и неговия кабинет в Виена и господин Вампсаур в Берлин, виждам, че не се устоява достатъчно много на финансовия натиск, който, на който сме подложени сега. Реално това, което трябва да направим е наистина да сложим неща на масата и да има реално изпълнени участъци и отсечки. При сегашния финансов климат всеки иска да знае какво ще внесе Европейския съюз от своя страна в следващите е, финансови години. Благодаря. Much, Благодаря, господин Кокс. Сега господин Балаш. Това е приоритетен проект 17. Много близък на евродепутатите, защото има отношение към Страсбург. Господин Балаш. Благодаря. Моят проект е с номер 17, което е основна ост по пътя изток-запад. Това е международна линия Париж-Братислава. пресичат други важни международни линии. Може би най-важната пресечка е в Мюнхен – с приоритетен проект едно. Като че ли това е там основната точка на внимание за железопътния транспорт. Четири страни членки са ангажирани, три от тях директно са ангажират и столиците, а в две страни членки става дума за основна, основа на магистрала към а, столиците Австрия и Словакия. Крайният срок за тях е много важен. За Париж вече те започват да осъзнават колко е важна. За тях много важен приоритет е те живее на изток, в скоростната железница. В Германия положението е малко по-различно, защото там а, нещата се случват далече от Берлин, далече на юг. И има изключително важно економическо значение за региона този проект. И това трябва да бъде подчертавано във всеки момент. Добре се работи, почти 40% е, са завършени и по 20% от проекта, от отсечката се работи. Тоест, това е важно от гледна точка на сроковете. Няколко положителни резултата да ви цитирам. Директна влакова връзка между Германия и Франция, между Штутгарт през Карлсруе до Париж. И от Както започна да функционира тази линия преди 3 години, почти 3 милиона пътници са използвали тази линия, с което времето за пътуване се намали до 3 часа и 45 минути, което е под магическата граница от 4 часа, когато хората предпочитат да изберат влак, а не самолет. И именно тази връзка реално замени всички въздушни полети между Штутгарт и Париж. Толкова е привлекателно. Втората отсечка на, на бързата железница на юг между Бодрокур и Ванденхайм. Там вече е сключено финансово споразумение, подписано е и от 2006, в началото на 2016 и тази отсечка ще бъде готова. Новия Започна работа по новата ЖП гара в центъра на Виена. Това ще намали времето за път с 40 минути по целият участък. Там има няколко важни дати. Нов двупосочен мост в, на река Ин ще бъде приключен следващата година. Тази година през декември откриваме моста в Кел който беше липсващото звено между Германия и Франция, Франция и нов двупосочен път, мост с 160 км в час позволяващ скорост ще бъде открит. В Бавария също ще бъде открит мост и всичко това още една връзка в Виена се очаква към 2015 година. Верс Виена. Нова, нова отсечка бе открита от тази линия скоро и през декември 2012 ще бъде открита още една отсечка, която ще намали пътя също с 15 минути. Също започва строителството на линията Братислава-Виена съвсем скоро следващата година. Това са добрите новини. Има известни забавения, Кил Апенвайер и до границата. Общата стойност на приоритетен проект 17 е около 27 милиарда евро. До края на миналата година, 2009, около половината от тази сума е била изразходвана, което също е добър резултат. Мисля, че с съфинансирането от европейски средства ще успеем много беше важно да се подготвят и трансграничните участъци, два моста, споменах и в Германия и на Рейн между Германия и Франция. А също и е, проблемните места вътре в континента. В приложение 3 се дава подробен списък на това, което е направено. Финансирали сме проучване до 15%. Всъщност, реално между 44 до 55 са вноските за проучване. We, um... До сега са изразходвани около 25%, което е много разумно. И ако трябва да правиме прогнози, крайният срок е 2014 и сме изчислили, че това, което ще остане след 2014 е около 21% от инвестициите и 6% от строителните работи. Така че много малка част от строителните работи и съответно заплащането, което трябва да бъде направено след това. Моето намерение е да засиля волята и обединеността на страните членки по две причини. Първо, економическите условия се променят и то за лошо. Проектите могат да бъдат и преоценени от страните членки, като се отчитат новите условия. А също се променят и правителствата в страните, което е нормално за демократични страни. И сега от 5 е, години работа поне три е, правителства са се сменяли и винаги работата трябва да започва с нови министерства, нови служители, което е нормално. Аз също е, работих за моето национално правителство. И не мога да кажа никакви благодарности за човека преди мен, защото това бях аз отново, така че не мога да хваля себе си. Много ви благодаря. Господин Бринхос, сте следващият координатор на проект 6. Господин Бринхос, имате думата. Надявам се, че Господин председател, няма да повтарям всичко, което казаха колегите, но съвсем ясно е, че по отношение на приоритетен проект 6, ние сме също в една решителна фаза. Надали е необходимо да ви казвам, че това е ключовата линия от изток на запад или от запад на изток в Южните Алпи. От политическа гледна точка е определено важна, защото бяха изразявани доста пъти съмнения в този парламент по отношение на реализирането Политическия ангажимент много силно бе потвърден в Сарагоса миналия юни. Четирите правителства на Франция, Италия, Словения и Унгария заедно с е, комисаря подписаха договор за продължаване напред, защото това е също ключов елемент не само за тези страни, но и за испанците, и за португалците, и за изтока, и за запада, и дори към Украина от източната страна. Така че това е наистина една ключова стратегическа връзка. Така че от политическа гледна точка, мисля, че всички са ангажирани, но както бе подчертано от колегите, всички вие знаете, като бивш министр на земеделието, също ми хареса логиката за кокошката и яйцето. Големите не винаги искат да правят големи вноски, но съвсем ясно е, че всички неща са взаимосвързани. Ако не са свързани, ще останем разделени. Но ключовият момент е наистина пропускането на срокове. Напредък е неравномерен. Трябва да се концентрирам върху два ключови елемента, защото наистина от тях ще зависят всичките останали, останали неща. Леон Торино, който е основният път през Алпите – след тунела Гота с 55,5 км. Това ще бъде следващата продължена линия. Проблемите възникват е, от към Португалия. Разбира се, от словенска страна а по пътя към Трия, също са неща, местата, където трябва да се концентрираме. Неравномерно, защото от към френската страна нещата вредят много добре с три проучвателни тунела, Разбира се, подробно ще видите в годишния ми доклад. Всички те са завършени до края на тази година. Важен момент за много членове е, че историческата линия е подобрена. Много критика имаше от парламента в миналото, дали изобщо е необходимо, след като историческата линия някакси не постига резултатите и има една, едно обръщане на тенденциите. Но когато човек пътува по тази линия, човек вижда, че има много осложнения, че е бавно пътуването, но тунела бе разширен, междуосовото разстояние бе променено, така че до края на годината нещата ще се променят. От италианска неща, страна обаче нещата са различни. Много дискусии проведахме по въпроса и ясно е, че италианското правителство вече потвърди желанието си. Това също е много важен елемент в момента. До края на годината също се надяваме да се сключи споразумението за тунела Мадалина, който е определено много важен за този проект. До тази година договорът от Торино от 2001 година трябва да се поднови, за да се приеме от подготвителната фаза към фазата на реализация. За финансирането има проблем между Франция и Италия но се водят и ще продължат дискусиите. Относно това, до каква степен финансирането ще бъде ориентирано по отношение на удължението от към италианската страна и разбира се, зависи от бюджетното положение в държавите членки. Всички знаят, че това е проблем. И така, на този фон, към края на тази година, ще настъпи наистина ключов момент. За периода 2013-2015 се иска от държавите членки Италия и Франция до края на годината да се постигне споразумение за финансирането. На второ място да се назначи нов ръководител на строителните работи и да има нова правителствена структура за управление на работите. За първи път две правителства се споразумяли комисията да бъде пълен партньор, не да бъде пълноправен партньор, не само наблюдател, а да бъде партньор в държавната структура. И това е много важен момент в ангажирането на тези страни, за да се споразумеят за цялостното изпълнение на тунела. В другия трансграничен участък Словения бе подписано споразумение между италианците и словенците – за 30 ватра, което означава, че на първо място ще има общ изпълнителен орган между Италия и Словения в Триест, който е наистина предшественик на общия, е, общата е, европейска група по интереси, която ще бъде създадена през следващата година. И комисията отново ще бъде пълен партньор, пълноправен партньор на тази економическа група. Част от този трансграничен участък ще се финансира от структурните фондове по същия начин, както линията от пристанище Копие, Копе до Любляна и напредъкът по този участък също е много положителен. Словения предполага, че 2017 година ще приключи изграждане на линията. Очевидно, проблем, който е свързан и с е, други проекти, е пряката връзка между пристанище Триеси и Копе. Северния атлетически северната част на Адриатическо море има 7 пристанища, които наистина трябва да бъдат свързани, но е трудно да се постига споразумение от страна основа. Разбирате колко важно е, че сътрудничеството между тези две сътрудничества, между тези две пристанища е особено важно за цялото развитие на северното крайбрежие на Адриатическо море. Двете участъка от страна на Италия напредват добре. Преди две седмици, пак в е, Триест, президентите на Венето и Фрило стигнаха до споразумение, което означава, че закъснението от 2005 до сега ще бъде преодоляно скоро време и мисля, че това е много положителна стъпка напред. И така, накрая, в обобщение, Настъпи часа на истината. До края на тази година договорът от Турино трябва да бъде подновен. Мисля, че трябва да има условия за него. От страна на словенска страна също се постига напредък, с изключение, може би, на Копи 30. Не съм казал нищо сега за Унгария, но от, унгарната, от унгарска страна националните неща вървят доста бързо. Въпросът е до каква степен ще бъдат свързани с цялостната структура през границата. Надяваме се през е, ноември да отидем в Унгария, където има ново правителство и много се надяваме, че то ще се ангажира с работа на Европейския съюз. Благодаря, господин Бринхорст. И накрая, но не и е по значение, господин Винк. Chairman, members TRTMS. Добър ден, дами и господа депутати. В сравнение с в сравнението на Пат Кокс за кокошката и яйцето, RTMS проблема всъщност е, е за това да се сведат нещата до европейското равнище. Мога да ви уверя, че темата се обсъжда доста обширно, но имаме и няколко положителни неща, които не мога да не спомена. 3300 км линии служат днес в 10 държави членки от Европейския съюз. На второ място много голям напредък е постигнат в съвместимостта между оборудването, доставено от различни доставчици от Италия, Испания, Холандия и други, и RTMS. В контекста на междинния преглед видяхме, че има добра видимост за политиката за трансевропейската европейска мрежа и разбирам, че това ще се засили още повече в бъдеще. Едно от нещата, които искам да подчертая и да наблегна е, че железопътните мрежи стават всъщност един сигнал за стандарт извън Европа. 30 000 километра такива линии са монтирани в Саудитска Аравия, Китай и други държави извън Европа. Това е всъщност един много сериозен фактор за лидерската роля, която има Европа. Защото от технологична гледна точка това е едно голямо преимущество, съществуващо на европейско равнище. Има голям брой проблеми, разбира се, които трябва да се е, решат. Едното е разполагането на RTMS оборудването. Второ, един конкретен проблем в е, контекста на Германия за момента. Естествено, география, е, географията на Германия я поставя в много важна позиция. И трето, намалението, което е необходимо на разходите за това RTMS оборудване, което се монтира на борда. Значи за мерките за упростяване на разполагането на RTMS ще кажа следното. От юли 2008 година с подписването на общия меморандум за разбирателство в Рим сме в ход на провеждане на многобройни дискусии с комисията и с най-важните заинтересовани лица. Неодавна ускорихме възможността да се ускори скоростта на разполагане на RTMS съоръженията. Съответните работни групи представиха първите съвместни препоръки. Това, което ще чуете сега, са всъщност заключенията от изпълнението. На първо място за организацията. Когато започнахме да работим с RTMS, казахме, има три неща, за да могат те да бъдат мортирани и за да бъде оперативната съвместимост една от основните приоритетни цели. Трябва ни инфраструктура, трябва ни RTMS съоръжение и ни трябват правила за експлоатацията. Не само заради ограниченията, включително бюджетните, както на равнище на Европейския съюз, така и на равнище на а, комисията. Нещо повече, трябва да помислим за хармонизиране на правилата за експлоатация и дейност, защото това е въпрос на добра воля между държавите членки и комисията и не струва чак толкова много пари. Става въпрос все пак за желание и готовност. Но какво имам предвид, което е най-лесно в този ред на мисли? Едното е Примерно дължината на влаковете. Средно в Европейския съюз дължината на един влак е 440 метра. Без много големи инвестиции можем да ги увеличим на 750 метра. Това е пряко увеличение на производителността и е по-добро решение от гледна точка на транспорта и най-вече на превоза на товари. Добре, защо не го направим? Най-различни неща можем да направим. Осовото налягане или експлуатационната скорост или местоположението на самите релси и така нататък. Много неща могат да се направят без много пари, обаче да се постигне ефикасност и ефективност на нашия ЖП транспорт. Нещо друго, което искам да подчертая – процедурата за даване на разрешителни – и нейното хармонизиране. Има национални процедури за разрешителни, те обаче са основния препани камък във въвеждането на RTMS. И всъщност се оказва, че се касае за един порочен кръг, който трябва да се разкъса. Понякога някои държави членки изискват а, разли, различни неща на нивото на обявяване на търг, на нивото на възможността, потенциалната съвместимост с RTMS съоръжението. Тоест процедурите за даване на разрешителни също могат да се хармонизират и това да стане без големи суми пари, обаче с голям принос за ефективността на транспортната система. По-нататък, след хармонизацията, стандартизация. Смятам, че е, все още протичат различните дискусии за спецификациите, но ако можем да излезем с една стандартизирана спецификация, това ще е много сериозен принос. И то тя ще бъде на базата на нещата, които е решила комисията. Съизвестният стандарт 230D е една от възможностите, които имам предвид. И това ще допренесе за по-доброто и по-лесното разполагане на RTMS съоръженията. И от тук ще стигнем вече и до следващия стандарт, който се предвижда за 2012 година, който е 3.00. Добре, тогава в документите за трите търга, защо не включим това? Да се премине от 2.30 днес към 3.00. Това е възможност, която според мен не представлява кой знае какво затруднение. Също така трябва да подобрим значително диалога между различните заинтересовани страни, в смисъл предприятията в ЖП е отрасъла, тези в инфраструктурата, националните органи по безопасността, които играят много важна роля, както и Европейската железопътна агенция. Ако можем да подобрим техния диалог, смятам, че това ще бъде добър принос. И стандартизацията, разбира се, на продуктите – това е много сериозен въпрос, по който работим с голямо внимание с производителите, които също обикновено допринасят и трябва да допринесат и за е, монтирането на RTMS съоръжението. По-нататък необходимостта за хармонизиране и стандартизиране на процедурата за изпитания – в днешния момент се налага да се минават най-различни видове изпитания и тестове в различните държави, членки на Европейския съюз. Смятам, че задължително трябва да разработим обща процедура за изпитания. И една много съществена част от моя мандат като координатор е именно това. Ако успеем да въведем общата процедура за изпитания, на ниво лабораторни тестове, която да бъде призната на европейско ниво. Смятам, че това също ще е голям принос. По-нататък координацията на реализирането на инвестициите. Пълна оперативна съвместимост, като се отчитат параметрите на RTMS, може да стане само по коридори, за които имаме съгласие и споразумение между различните заинтересовани страни по протежение на този коридор и това да става по планов начин. По ЖП коридорите и конкретно а, тези затовари трябва да се а, постигне съгласие между всички заинтересовани страни. Имаме представители на министерства и трябва да има и изпълнителен комитет, който да изпълнява програмата за коридорите. А пък на управленско ниво ни трябват менеджери на инфраструктури които да отговарят не само за разработването на един план, но и за неговото изпълнение. Такава структура работи вече от 3 години по коридор А от Роттердам-Женева, по коридор С и в момента се въвежда и по основния товарен коридор. Тази система действа, тя дава резултати. Имаме ги на лице и трябва да продължим да я разширяваме. Смятам да продължим по-напред по този начин. Необходимо е да има съвместимост между МС и досегашните съоръжения, защото не можем изведнъж да изключим домашните, досегашните съоръжения наследената система, т.е. нужна е една координация, за да може оптимално да функционират двете системи. Сега накратко няколко думи за Германия. Мисля, че Германия из... играе извънредно важна роля във въвеждането на RTMS и взаимната съвместимост. Четири а, товарни коридора пресичат Германия и имаше ангажимент от правителството на Германия преди да се отчете какви съоръжения са необходими за тези четири коридора. В днешно време, към днешна дата, поради най-разнообразни фактори – Германия леко е забавила изпълнението, но сме обсъждали с представител на германското правителство и министра на транспорта този въпрос и там си казахме, нека коридор А да бъде определен като основен приоритет, защото това е основният коридор за пренос на товари и в него изпълнението на RTMS и реализацията е най-напреднала. А пък за другите коридори, нека да помислим какви са възможностите, да отчетем ограниченията, които са на лице на равнището на Германия. И когато обсъдихме с правителството на Германия тези въпроси, мисля, че можем да формулираме три причини защо се води дискусия. Първо, дискусията за разноските. Тук трябва да бъда много ясен. Има определен брой идеи и представи за разходите за Германия, за RTMS, които всъщност не са верни. Става въпрос, говори се за 4,5 милиарда евро, които са необходими за въвеждане на RTMS в Германия, но това се отнася за всички коридори, които минават през Германия. Ако погледнем обаче приоритетните коридори, най-вече коридор А, тогава сумата, за която се касае, е много по-малка и за а, периода, който е нужен за а, коридор А, става въпрос за 400 милиона евро приблизително и за срок 5 години. Според мен за държава като Германия това трябва да е в рамките на възможностите й. А, а пък е много важен резултата, който ще се постигне с оглед на постигането на добра а, оперативна съвместимост. Тоест, обсъждането на разноските трябва да сме наясно, че те са много по-малки, отколкото прогнозираното като цяло и това, което се тиражира публично. Обсъждане на техническото решение има обсъждания по вариантите на стандарта и как да се реши този въпрос. Ако имате въпроси, ще се опитам да ви отговоря. После, за дискусията за наличния бюджет. Техническото решение, съгласно мненията, е, че не може да се даде финансиране поради бюджетни ограничения от Министерство на финансите. Обаче, като вземем предвид това, което казахме за самите разходи, мисля, че ще можем да получим а, зелена светлина, да действаме по коридор А като първи приоритет и после вече в по-дългосрочен план да помислим и за другите коридори за товарни превози. Третия елемент е намаляване на оборудването, което е на борда на влаковете. с процедурите за авторизация на базата на научни и развойни сведения може да се постигне упростяване. Не RTMS е най-сложното и най-скъпото за монтиране. Може разходите да се намалят координирано при двата вида съоръжения. Друг въпрос е всъщност какъв стимул точно може да се предложи, за да се подтикне преминаването към RTMS в ЖП предприятията. В преразгледания вариант на пакета законови актове за железопътния транспорт можем да постигнем едно 5% намаление на изискванията. И около 200 000 евро може би ще бъдат разходите за една гара. See, Както виждате, нещата се развиват. Не съм крайно оптимистичен, но има техническо решение, то е одобрено съгласно законите. Значи техническия, технологическия проблем трябва да се реши, економическия също, но потенциалът на този метод, за да се извърши оптимизиране на, взаимна, на оперативната съвместимост, всъщност е в наши ръце. Да, имаше и някои закъснения, те се коментираха вече в междинния преглед, но нещата са под контрол. И смятам, че единственото, което ни остава е да продължим напред и да действаме и нека яйцето да си застане на мястото за RTMS системата в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря на господин Винк а също и на господин Кокс, Балаш и Бринкърст. Аз имам списък с заявки за изказване. Ако не сте в него, бъдете ми се. Сега от името на групите се изрежат имената на изказващите се. После господин Жарана, госпожа Лихтенбергер, Кукаяс, Кун, Рикей, Бак. Има ли пропуснати? Ако не, да вървим по този списък. Е НП, господин Канчия. Благодаря. Много се радвам да чуя докладите на координаторите. Те ни представят много важни неща за нашата група и за приоритетните проекти. Господин Кокс обобщи всичко, коридорите 17 и 6 от двете страни на Алпите, които са свързани с приоритетен проект 1 от е, север към юг – и след това Женева Роттердам, връзката, това е приоритетен проект 6. Така че получихме цялата, картината за цялата мрежа, което е много важно. Тази мрежа е важна за развитието на Европа в бъдеще и ние така се озоваваме в центъра на това развитие. Според мен, Начина на управление е правилен и с RTMS може да се получи оперативна съвместимост на цялата мрежа. Смятам, че от политическа гледна точка не бива да обръщаме поглед назад, а да гледаме напред. Това правим и днес. Имаме стимули да се движим напред и да гледаме напред говори с господин Кокс и господин Бринкхорст и нееднократно съм говорил и знам, че те са много решени да вървят напред. Разбирам от докладите, че има забавяния, има проблеми, но виждам, че има и оптимизъм, че ще се решат проблемите. И искам да повторя, Ако има проблем някъде, не трябва да дигаме ръце и да се отказваме и да съсипваме цялата мрежа. Мисля, че в такъв смисъл говоря от името на цялата група НП. По отношение на забавенията, е, доколкото разбираме докладите, една основна причина е забавянето на финансирането и това е едно отрицателно въздействие и върху следващите резултати. Та, ако има бюрократични е, пречки, ако има политически проблеми, трябва да търсиме решение. Но реалният проблем е с съвместното финансиране, което в момента не е налично. Това е проблема, с който трябва да се преборим. Трябва да търсим решения. Нека да видим и какви са правомощията на координаторите. Какво могат те да направят, за да се справят с е, неефективната работа на местно ниво? Има такава. Координаторите от Европа ще трябва би следвало да имат повече правомощия да преодолеят тази инерция. Не знам как, но трябва да е така, защото това е което ще ни помогне да се справим с проблемите на място. Определено смятам, че работата върви в правилна посока, че метода е правилен и се надявам, че господин комисарят, който ни описа проблемите на финансирането най след обед, ще намери начин не само с бюджетни средства, но и с други, да даде възможност да се работи по проектите, не само по проучванията. Тук се говореше за 8 милиарда. Трябва да намериме начин да се справим с тези проблеми. Благодаря, господин Алис. Госпожа Алиса. Благодаря, господин господин председател. Един въпрос към координаторите. А първо нека да благодаря на координаторите за тази така оптимистична гледка. Сега, като казахте бекон и яйцето, не знам кой е бекона, кой е яйцето, но много динамично ни представите нещата. Сега, един въпрос средносрочен план. Вашите проекти в съответствие ли са с средносрочната перспектива? документите, които излязоха по тази тема, полезни ли са ви? Използвате ли ги с местните власти, регионалните власти? Говорихте за южната част на тунела, че в, в прохода Бренър, че ще има проблеми там. И господин Балеш, въпрос техническото решение за Карлос Руе ще бъде ли реден, е, решен преди 2010, е, края на 2010, за да може да се върви на там? А също Лион е, Торино. Всички сме съгласни, че той ще отползва и за португалците, и за испанците, защото от Иберийския полуостров до Лион Имам все още проблеми в трансграничните области, с които трябва да се справим. Да се питам всички тези нови условия, които са формулирани от средносрочния преглед на бюджета, ще ви бъдат ли полезни? Разбира се, става дума за това и да се мисли за проектирането, плановете а и евентуално да се финализират някои елементи от тази отсечка преди 2010. За Испания РТМС е приоритетен проект, така че може ли да ни кажете малко повече за преразглеждането и за пакета за железопътния транспорт? РТМС като съоръжения ще бъдат ли по-достъпни в ЖП транспорта? Благодаря, госпожо Майснер. Danke, Vorsitzender. Ich möchte mich auch ganz Благодаря. Благодаря. Мисля, че благодаря на координаторите. Много е важно заседанието днес, защото чухме много подробности по тези проекти и така ще можем да работим по-добре. Господин Бринкърст, искам да започна с него, защото той е единствения, който не коментира Германия. Искам да ви задам един въпрос. Аз не съм толкова запозната с проекта ви. Казахте, че до 2015 страните ще могат да покажат, че работят много усилено. Смятате ли, че има възможност това да не се случи. И как е, точно смятате да направите така, че всяка страна да си, извърши, да си свърши задълженията от 2015 и съответно да се приключи с изграждането на мрежата? Господин Кокс, казахте, че не толкова добри неща се случват в Германия. Може ли да поясните какво точно не, не работи в Германия? Ние, естествено, германците. Искаме да разработваме тези мрежи сме готови да помогнем за това. Господин Балеш, един щекотлив въпрос. Коридора към Братислава, коридор 17. И сега също и Штутгарт, коридор 21. Знаете, че в момента има демонстрации срещу проекта Штутгарт 21. Мога ли да ви попитам? Какво правите, за да се приключи строежа на тази високоскоростна отсечка, така че да е, могат да се намаляват и емисиите на въглероден диоксид? И отново въпрос към господин Балеш: Казахте, че Германия има основна роля за мрежата за CRTMS и казахте, че германското правителство не е така погрешно е разбрало стойностите на този проект. Може ли да ни дадете конкретни цифри, за да можем ние да предвижим дебата и в Германия? Сега, добре, германският дебет ще продължи и тук, както виждам, защото давам думата на господин Крамер. Благодаря на всички оратори господин Кокс. Е, първо, вие бяхте много оптимистичен, обаче в реал, реално нещата са различни. Има една отсечка, която трябва да бъде свършена 2010, но едва ли до 2017 ще Тодела Бренър също ми се струва, че там нещата не са така. Е, тунела Гота се прокарва в момента и въобще не знаем към тунела Бренер какви ще са пътищата за подход от Германия. А всички говорите, че няма достатъчно думи, но не виждам да е спрян някой проект или забавен – 47 км е тунела Бренер. Питам се, трябва ли да го има? Питам се, какви ще бъдат пътищата за подходи към него. Моста Месина, той част ли е от вашия план? Ако може да ми дадете малко повече подробности. Господин Балаш, нищо не казахте Штутгар 21. Всички говорят за това. Пресата от всякъде залята. Един от е, поводите за, проце, е, за протести е, че се раздува толкова стоеността на този проект. Защото всички пари се изливат там от провинция Баден-Вюртенберг и не остава пари за други проекти. Това не е приемливо. А аз съм ви задал и този въпрос и пред това. Казвате, че гарата в Штутгарт не е европейски проект. Комисията и Европейския парламент никога не са се съгласявали с а, проекта за гарата в Штутгарт. Господин Калеш по повтори през понеделник, в понеделник, и аз искам всички да чуят това. В Штутгарт 70% от пътниците минават през този обект. Тоест, това е една транзитна гара, а вие не отчитате това, не отчитате, че оттам минава и товарен превоз, не отчитате какви са ползите, какви са разходите. Изгражда се сега път, изграждат се гари, които не могат да бъдат използвани за товарен транспорт. Това е пълна глупост. Штутгарт Олм, например, е линия, която не може да се използва за товарен превоз. Така че протестите срещу проекта Штутгарт 21 в това отношение са напълно и правилни. А Централната гара в Виена. Там е бил прият подобен проект. А сега ще се окаже, че Штутгарт 21 ще създаде проблеми, защото има отсечки, и има пътища и ще се окаже, че той всъщност затруднява нещата. Леон Торино. Добре. След като има вече споразумение, са подписани договори, това е добре, обаче има още три договора, които не са подписани. Много интересно също неща казахте, господин Винк. Германия. Германия не иска 23 милиона от Европа, защото не си поема своята част. Вие казвате, че има още 3,5 милиарда финансиране. Ако в Германия не не навсякъде се въвежда RTMS. Какви са предимствата за, по отношение на конкурентоспособността? В момента има системи, които са достатъчно модерни и изведнъж се заместват с новите RTMS. Какъв, какъв е смисъл? По-добре да се разшири пътя Рошто Копенхаген – тази ост, ако може да се направи, това е отлично. Но там има едни 10 км, точно преди пристанището в Рошток, 10 км в Берлин, също и липсва оборудване РТМС на тези места. Това е проблем. Той може ли да бъде решен? Пътя от Германия до Перпинян. Казвате, че това е основна връзка. Ще може ли да има там влакове с МТС? После, защо не хармонизираме договорите за мореплаване? Speaking, my speakers list has got longer. I can only put it Удължи се списъка на изказванията. Предполагам, че имате известни съмнения, за Штутгар 21 Следващия в списъка. Е. Ако ораторите искат да говорят за Штутгар 21, моля ви да бъдете кратки, защото така че вече беше казано достатъчно, за да чуем след това отговор. Следващата е госпожа Ранер. Благодаря, господин, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка. Ще се опитам ясно да задам въпросите си но като австрийка имам въпрос към господин Кокс по отношение на тунела Брана. Брена. Първи коментар. След една година в този парламент все още се изненадвам, че хората намират е, такава инфраструктура като тунелите, като тунелите за скъпа. Ами разбира се, че е скъпа. Разбира се, че трябва да има дългосрочни бюджети за такива проекти, защото очевидно те са скъпи. В Австрия очевидно ние обсъждаме бюджетите си за бъдещи години и се говори за отлагане на много тунелни проекти, включително Брена, поради финансови причини. Пожелавам ви много успехи в преговорите с Италия в този контекст. Надявам се, че ще бъдете много твърди и настоятелни. Интересуват му вече слуховете, които се носят че по отношение на тунела Брена е възможно да има е, геоложки затруднения. Възможно е да има проблеми и за подходните пътища към тунела. Бихте ли дали малко повече изяснения по тези слухове? Председателя, госпожа Лихтенбергер. Мисля, че вече имам идея какво точно ще ви пита тя. Много благодаря. Съжалявам, но отичам от е, друго заседание, имаме паралелни заседания. Изслушал съм всичките тези доклади, които бяха представени, преучавал съм си материалите. Съвсем ясно е, в момента се обръщам към господин Кокс основно, ако разгледате е, подходните пътища от е, изто, от север и от е, юг, те изобщо не са гарантирани. Особено южният е, подход към Брена. Наистина ли е толкова поставен на въпрос? Вие много очтиво го казахте е, в своя доклад, че проектите са готови, но не са представени. Или ако от, погледнем за Италия колко време минава от проектирането до започването на строежа, наистина, знаете ли колко време ще започне до започването на строителството на тунела Брена? Знаем и от статистическите данни колко по-скъпо ще бъде построяването на тунели в Италия от предишните проекти. И това е сериозен проблем. Но трябва да правим различение между факти и планове между факти и обещания. За сега нямаме нищо друго, освен обещания, че ще се предоставят пари в, от страна на Италия за построяване на тунела. Това означава, че трябва да разглеждаме альтернативни проекти и альтернативни трасета, преди да продължаваме с Брен, имайки предвид за обикалищата ситуация. Следващия е господин Балаш. Мисля, че това, което казахте, бе много интересно. Вие говорите за всякакви много хубави коридори с много доставащи проблеми, но моят проблем е следния. Смятам, че е много важно да се разгледа индустриалният тригълник в този регион. Да има едно северно трасе, изток-запад и преминаващо през Залцбург, ЖП трасе. Има ли светлина в края на тунела? е моят въпрос. Този баварски триъгълник може да се постигне. Държавите членки вече заплашват да съкратят европейските бюджети. А от друга страна искат намаляване на съфинансирането и също време да се получи максималното от тези европейски проекти. И ако няма правилно съфинансиране, очевидно е, че нещата до никъде няма да стигнат. От друга страна, ако те не направят своите вноски, няма да получат финансирането и от Европа. Надявам се и да мога лично да говоря с докладчиците. Госпожа Файон. Много благодаря, че ми давате думата. Благодаря и на всичките координатори за много обширните доклади. Може би трябва да хвърля малко светлина от словенска гледна точка. Господин Бринхорст, преди всичко трябва да кажа, че съм много доволна, че посочихте политическия проект и политическия аспект на този приоритетен проект 6. Вие казахте, че Словения е постигнала сериозен напредък по подобряване на вътрешната ЖП структура от друга страна съм загрижен, защото осъществяването на проект 6 е свързано с много забавения и неравномерен напредък. По отношение на Словения смятам, че ние трябва да модернизираме железопътната линия в петия паневропейски коридор, което се включва и в приоритетен проект 6. Този коридор ще вземе предвид и товарния транспорт от е, пристанище Копър и други атлетически пристанища. 60% от товарите от пристанище Копър отиват към Унгария и също така към Азия. Тази, този пети трансевропейски коридор, който съвпада с приоритетен проект 6, представлява много важен момент на връзка между коридор 10, който свързва Северна с Южна Европа. И този коридор трябва да се продължи и да стигне до Западните Балкани. Има още един момент, на който трябва да поставим ударение. Новите държави членки не успяха да настигнат старите държави членки след 2004 година. В Словения, например, голяма част от пътната инфраструктура се финансира от националния бюджет. Така че аз съм на мнение, че когато обмисляте съфинансирането на определени проекти в някои държави членки, трябва да се взима предвид не само какви средства са влезе в даден проект, трябва да се помисли също и какви са средствата на глава от населението на държава членка, които се отпускат за даден приоритетен проект. И накрая един кратък въпрос. Вие изразихте загриженост за вашия доклад. По-конкретно, че има известни закъснения и забава от е, италианска страна, имайки предвид и новото или обновено споразумение от, от Торино между Италия и Франция и казахте, че ако това споразумение не бъде постигнато до края на годината, ще има сериозни закъснения по този проект. Оптимистично ли сте настроени за постигането на такова споразумение до края на тази година? Подновяването на договора от Торино. Може ли това по някакъв начин да застраши този приоритетен проект? Смятам, че смяната на приоритет в този етап от времето ще бъде възприемено много отрицателно. Господин Огис. Ovo e sulla, sulla gallina. Quindi vorrei fargli una domanda utilizzando proprio questa, uh, questa metafora. Има технически проблем с превода. Can't Технически проблем е отстранен. Благодаря. По приоритетен проект 1. Според мен яйцето е в е, Берлин, а кокошката трябва да умре в Палермо. Във вашия доклад обаче нищо не казвате за умрялото пиле. Нищо не се споменава за Палермо. Така че искам да ви помоля да ни кажете колко време е необходимо да се постигне всичко това и колко ще струва. Откъде ще дойде финансирането? Говоря за моста над е, пролива Месина. Колко време ще отнеме? И втори ми въпрос. Има ли план Б за Лион Торино? Няма смисъл да се отричат проблемите по-добре е да се мисли за това какво може да се направи. Благодаря. Господин Кум, само не за Штутгар 21. И четиримата координатори, координатори казаха, че е необходимо да се съобразяваме с економическата ситуация по целия свят. и да разбираме, че огромни обеми стоки идват от Далечния изток през Светския канал, което е наистина едно тясно място. За това и всъщност ни трябва много по-добра дистрибуция в Европа. И не говорим само за тунела Гота. Трябва да развиваме пристанищата на Дритическо море и тунела Брена, защото това е начина по който да стигнат доставките и от източната част на Европа. Трябва да има добър договор между Триестин Копе А този договор май не е съвсем наред. Освен това, ERTS, ERTMS ни е необходимо. Някои хора казват, че не струва толкова много, докато е, Штутгарт 21 е някакъв ужас с е, огромната си цена. Мисля, че трябва да се търси някаква съразмерност и наистина трябва да гледаме числата. И RTMS определено е нещо, което искаме да напредва. И сигурно се, се съгласите, че удължаването на, 20, на Штутгарт 21 трябва да стигне до Рошток, до Берлин – и ако това бъде починето, постигнато, това ще реши много от проблемите на господин Крамер. Но нека да наистина да не започна да говорим за Штотгард 21. Господин Рике. Euh, господин председател, няма да говоря за Штутгарт 21. Макар че много научих за австрогерманските проблеми с железопътните коридори. Но искам да благодаря на координаторите за извършената от тях работа и отдаденост. Първи въпрос. Кой не си е играл на кондуктор и на диригент преди стереоуредбите? В крайна сметка Проблема се свежда до капацитета за работа и всеотдейността към общата кауза. Имам няколко коментара. Първо, гледайки проектите, разбира се, много интересно е да се види какъв е напредъка, как координаторите се справят с някои затруднения, но реално да, какво се е случило е по-интересно да се види. Ресурсите на Европейския съюз, които се отделят за транспорт, са 1 милиард евро за електрическите влакови мрежи. Тунел э, du Brenner par an, dans 57 ans, nous aurons fini le tunnel. Pour le reste, on n'aura rien fait. И при наличните средства ще са нужни 57 години да се завърши само тунела Бренер. Тоест, Нещата остават в ръцете на регионите и държавите членки, възоснова на нашите средства и на структурните фондове. И в средносрочен план, като гледаме тези проекти, нека се запитаме, ще претендираме ли, че насочваме политиката и нещата към трансевропейската мрежа или реално можем да го направим, защото иначе ще се получи разминаване между това, което правим и това, което се получава. Относно RTMS, тези съоръжения имат символична стойност. Дори всички транспортни коридори да се е, изградят и тунелите, и пътищата – няма да има резултат, защото няма хармонизация, няма единна система за безопасност, няма оперативна съвместимост. Да не говорим за персонал и оборудване. Господин Винк се справя чудесно, обаче той говори за RTMS и някои мерки за оперативна съместимост, без обаче да споменава Европейската железопътна агенция – нито веднъж не я спомена. А това е единствения оперативен инструмент, който имаме. И искам само да кажа, че Европейския парламент отказа 600 милиона евро на тази агенция, за да започне тя да изпълнява задачата си. И господин Винк, казвате, че нямаме 100 милиарда, които да отделим за RTMS, обаче няма нищо ново реално. Може да има някаква полза за а, оперативната дейност, макар и да няма хармонизация, може би взаимната съвместимост е най-добрият начин да се запази поне съществуващото положение. Естествено, че има най-различни проекти за тунела Бренер и други. Има проблеми с ЖП гарите в Германия, и Австрия и други проблеми. Но това, което трябва да кажем е следното. Ако не поемем политическите юзди, а координаторите правят каквото могат в условията, в които са поставени, необходимо е да има ангажимент от страна на държавите членки. Благодаря ви сега, господин Бах. Благодаря, господин председател. Благодаря на четиримата координатори за дадените пояснения. Всички те бяха много интересни. Ораторите преди мен казаха доста за коридорите. Няма да задавам повече въпроси в тая насока, но имам конкретни въпроси към господин Винк. Два относно мрежите RTMS. От самото начало вие казахте, че 10 държави вече са инсталирали това съоръжение. Искам да попитам дали те са на еднакво техническо ниво, т.е. най-високото. И втория ми въпрос е следният. Много големи усилия се полагат за инсталиране на RTMS в нашите инфраструктури. Обаче какво да кажем за оборудването? Имам предвид, че всички сме под въздействието на економическата криза. Всички фирми използват старо оборудване и не правят надграждане на своето оборудване с най-новите достижения в технологиите – какво да кажем за RTMS в този ред на мисли? Дали не може да се упражни някакъв натиск върху компаниите да актуализират своите съоръжения, да ги усъвременят с някакви крайни срокове? А относно стандартите за безопасност, подвижния състав също не е на най-високо технологично равнище, за да гарантира тази сигурност. Т.е. можете ли да дадете помощ, стимули, срокове, за да се постигне максимална безопасност и същевременно да има координирани усилия да няма разминаване между държавите по RTMS и оборудването. Благодаря ви и сега следващия оратор. Господин Кокс, мрежата, европейската железопътна мрежа едно в Германия беше спомената от вас. В момента вече 60% от инвестициите са на лице, всички мостове са построени. Но сега зелените в Германия казват да се спре този строеж, за да не се превозват товари. Наясно ли сте с този проблем и какво смятате, че може да се направи, за да не забави това нещата още повече и да ги ускъпи? Ich ähm, hatte bei dem Bericht von Herrn äh, auch äh, mich gewundert, dass äh, die Слушайки господин Балаш, се изненадах, че маршрута Париж-Букурещ всъщност в момента ще завърши в Штутгарт. Няма да влизам в детайли за Штутгар 21 обаче. Доколкото разбирам, Штутгар 21 няма да получи повече финансиране от средствата за тази мрежа. Обаче нещо не ни е 100% ясно за този конкретен проект. Штутгар 21 получи много похвали, такива има и в докладите докато госпожа Меркел казва, че Европейския парламент подкрепя изграждането на нова сграда на гарата Штутгарт. Там обаче тунелът е много тесен. Това е едно уникално произведение на инженерната мисъл от преди няколко години и съществуващия тунел и мостовете там а, а, са на възраст над 100 години – Хората също така се а, безпокоят във връзка с издаването на тяхна собствена отсечка, а, която ще служи за а, местни нужди. Крайна сметка, когато а, може да се освободят ресурси, няма ли как да ги а, пренасочим по-успешно? И сега господин Качи, последен. Господ председник, Благодаря. Уважаеми координатори, първо искам да ви поздравя вас всички. Много се радвам, че ни дадохте възможност да дискутираме така по същество нещата и много благодаря за работата, която сте извършили. Мисля, че това, което може да се каже, е, че ние всички си дадохме сметка, че нямаме достатъчно финанси, за да инвестираме в, финансови, в транспортна инстру, инфраструктура. Просто нуждите ни са повече от средствата. А същевременно средствата, с които разполагаме, не пристигат на време и ние не можем да ги използваме на време. Няма нито един проект, в който да няма забавения, което е парадокс. Няма значение от е, каква политическа гледна точка се обмислят инвестициите за дадена инфраструктура. В момента, в който започне да се строи тя, гражданите са доволни, щастливи са от това, че тя се строи. Така че европейските пари, които се инвестират там, се отиват добре на мястото. Затова искам да запитам. Имате ли план Б вече изготвен? Не става дума за альтернативни коридори, а просто за план Б, резервен план, който да ни даде възможност да използваме неизползвани средства от други проекти. Така че, за да може да се стимулира целият процес, да му се даде нов тасък. Ние като институция на Европейския съюз трябва да можем да се възползваме от всички финансови средства на време. Аз не съм експерт, но тук има колеги, които могат ясно да кажат защо ние не се възползваме напълно от средствата, които са ни на разположение. Говорим винаги за права и правомощия, а като се стигне до отговорности си мълчим. В Словения се твърди, че нямаме достатъчно средства. Но проблема е, че всъщност ние не сме наясно как можем да разходваме европейските средства. Трябва да можем да проявяваме повече гъвкавост при разходване на тези средства. Трябва да можем да ги пренасочваме към проектите, които са по-динамични и които носят ползи. Трябва да бъдем и много принципни по този въпрос, защото ако не гарантираме добро управление на средствата, няма да стигнем до никъде. Трябва просто да се възползваме от средствата, които имаме. Благодаря. Преди да дам думата на координаторите, още един малък коментар, който аз щях да повдигна, но господин Рике направи по отношение на ERTMS. Според мене, това е съоръжението, което дава възможност на ЖП транспорта да има оперативна съвместимост. И ако не направиме това, ако не отворим тази врата, тя ще си остане затворена за дълго. Ние много прекрасно може да се чертаеме коридори и ЖП линии по картите и политиците много хубаво се чувстват, когато ги гледат. Но когато всеки почне да си рисува своите карти, става проблем. В момента трябва да имаме приоритети. Трябва да финансираме това, което според нас е най-важно в трансевропейската транспортна мрежа. И според мен е най-важното със съоръженията и РТМС, защото те покриват цялия Европейски съюз, а не само част от него. Така че трябва да помислим и по този въпрос – в е, време, когато средствата не достигат и затягаме коланите. Мисля, че беше много важно, е, господин Рике, да повдигне този въпрос. Ако не въведем и РТМС, е, вратата за оперативна съвместимост на железопътния транспорт ще си остане напълно затворена. И сега приключваме с изказванията и тъй като имаше толкова много въпроси от депутатите, толкова много коментари, все пак искам да успокоя коментаторите, че няма да продължим безкрайно с това заседание и сега давам думата на господин Кокс. Благодаря. Искам да благодаря на уважаемите депутати и да се опитам да отговоря на въпросите, е, зададени към мен. Господин Канчияна, да, трябва да се извадим полки, но трябва да бъдем и реалисти и оптимисти за бъдещето. Прави сте за финансирането, няма да коментирам. За съвместното финансиране това ще е проблем, който ще си веси и в бъдеще и очакванията на страните членки – няма да намалят. Това е стратегически въпрос, с който ще се занимава и парламента. И съм съгласна с вас. Координаторите имат своята роля да се справят с проблемите или недостатъците на, ме, на местно ниво. Тоест да работим с хората, да решим проблеми, да търсиме резултати. Постигна се въпроса за средносрочния доклад и Италия, южната част на участъка. Прави сте, има голямо закъснение, включително и в фазата на планиране и на подготовка, не само при строителството. Има ред елементи между Фортеца и Верона по южната ни участък, които трябва да бъдат решени има пет приоритета за финалната фаза на строителство и мога да кажа, че работата, която се извършва в тези отсечки, включва и един подземен подлез и съоръжение за преминаване Болцано и вероятно по този начин ще можем да се възползваме от маржовата за гъвкавост, които днес коментира, комисара. Тоест е, да покажем, че има технически елементи, които могат да дадат възможност на проекта да бъде удължен до 2013 и потенциално 2015. Така че се възнамерявам да се възползваме от възможността и за гъвкавост, и съчетаваме с европейските условия, за да удължим проекта. Що се отнася до другите елементи, прехода в Тренто и пътя за подста в Верона, според моята информация, те са малко изостанали още в е, периода на оформяне а по въпроса за средносрочния преглед, вероятно ще изгубим финансирането за тези отсечки там, но, както каза господин комисаря, всеки проект, който в бъдеще се счита за жизнеспособен, способен, може отново да кандидатства и да търси средства, така че не всичко ще бъде загубено. Но но по отношение на времето, с което разполагаме и средствата, вероятно тези обекти ще се отложат нататък, нататък във времето. Така че за в южната част ще се работи повече по е, пътищата за достъп. И отново, ако мога да кажа, въпроса, който се повдигна, може ли човек да се доверява на различните власти, може ли да ги подтиква и така нататък. В Италия бе свършена много политическа работа по отношение на бюджета, за да се работи по критиките, които бяха отправени, включително и от Сметната палата решението да се строи на отделни участъци и всичко това, всичка тази бюрократична и административна инструктура се нуждаеше от време, за да бъде създадена и политическа воля. И смятам, че е добър, добро послание от италианските власти, че те направиха това. Сега ще има забавене в това как ще почнат да идват средствата по този въпрос, но все пак е свършено. Въпросът за Германия, господин Байсен, и е, с... северната отсечка. Не коментирах много, защото в доклада се съдържа информация, но определено нека да кажа е, Берлин, Хале, Лайпциг, много голям прогрес е направен. Мюнхен, Хале, Лайпциг, се работи по тези отсечки, както и една друга, която беше спомената, до 2015-2017 ще бъдат приключени. Господин Креймер повдигна въпроса за това, че тези дати няма да бъдат спазени, нещата ще се разточат във времето. Аз ви съобщавам нещата, които знам и то ви ги съобщавам най-добросъвестно. Това е информацията, която идва от германския министр. И хората от Министерството по инфраструктурите също ми ме увериха, че ще се свърши на време проекта. А що се отнася до отсечката от Мюнхен до австрийската граница, там ми се струва, че ще има забавене. Сега, мож... въпреки, че срока не е предстои да бъде приключи непространствено, но е свързан много и с приключването на други части от инфраструктурата. And I don't want to see us сега, като няма финансиране, все едно сте в ирландска кръчма възбира. Та, моста Месина. Нямам технически описания от Италия. Изцяло вниманието ми бе насочено към южния път за постъп и както всичко, което ви обясних. Е, твърдите, че аз изкривявам е, реалността. Но нека да ви кажа така, или аз ще съм прав, или вие. Така че аз лично участвам, че след, следната година ще свършим два от основните отсечки за тунела Бренер. Няма всичко да се прави наведнъж и от двете части на границата ще свършат работата и ще бъда много разочарован, ако след една година съм тук и ви докладвам, че е, там работата не е свършена. За Рошток коментирахме няколко пъти. В средносрочния преглед не се оглеждат ключовите, ключовата мрежа. Повдигна се въпрос тук за адриатическите е, пристанища в Рим. Имаше брилянтно представане от един наш е, колега. Тези възможности са отлични. И тези, които твърдат, че тунелите през Швейцария ще посрещнат, ще изпълнят капацитета, ще посрещнат нуждите, не са прави. Така че е, Рошток е, и много други пристанища се обаждат, че искат да се свържат в мрежа и смятам, че е, с адриатически пристанища смятам, че това е изключително важен проект. Въпроса за Италия. Там казах, много неща са свършени, свършени и на политическо ниво, и на административно ниво, и те ще подпомогнат е, проектите да свършат поне някои от тях на време. А освен това, сега след е, австрийско-италианската среща на 19 ноември ще има и нови развития. Разговарях с главния директор на компанията за строителство на ERTMS. Те са построили няколко основни съоръжения за достъп към тунели – така че аз лично считам, че хората, които отговарят, знаят за какво, какво правят и ще дадат съответните резултати. За подстъпите от юг говорих, финансирането и въпросите с това, мисля, че е много голям въпрос и по който трябва да се работи. Като основен въпрос е и финансирането, смесеното финансиране на пътища и железопътни линии и особено в Алпийския регион трябва да помислим още. Австрия особено трябва да се възползва от това, което има, да се възползва от европейски помощи, но да търси и други. Така че трябва да работиме и по платформата Бренер. Аз ще ви държа в течение във всички случаи. Въпроса за кокошката и яйцето и кой умира в Палермо. Не знам. Не сме дискутирали в големи подробности подстъпите за моста на Месина. И накрая Въпросът за бюджета и резервния план. Общо взето не ми е работа, не ми плащат за да изготвим резервен план. Миналата година много месеци от личния ми живот отидоха по моята доброволна работа за приемат на Лисабонския договор и финансовата перспектива, мога да ви кажа, че следващата финансова перспектива ще бъде направена и ще даде резултати. И така, че ако европейските институции, не става само за транспорта, ако решат те да се откажат от ангажиментите си и да правят преразглеждане на бюджета, много малко вероятно е, че това ще стане и много малко вероятно е координаторите да трябва да изготвят резервни планове. Така както казахте, ако тунела няма подходни пътища като ирландски пъп без бира, това ще причини сериозни социални безредици. Господин Балас. Да, аз не споменах Штутгарт 21, господин Крамер, защото това не е европейски проект. И това е официалната позиция на Европейската комисия. И самия комисар го потвърди. Може би има някакви недоразумения в Германия, но и аз и вие и всички останали, тъй като сме обсъждали преди въпроса, знаем, че Европа изгражда мрежи. Не изгражда гари. Разбира се, ЖП гарите са добре дошли. Вече днес казах за положението в Вена, не говорих за Страсбург. Знаете какви, какъв прекрасен строителен проект бе завършен в Страсбург, но все пак разделението на задълженията трябва да е ясно. Какво финансира Европейския съюз и какво държавите членки и съответно от провинциите, регионите, общините, местните органи на власт. Всичко това трябва да се съвсем ясно. Забележително е, че през последните години не сме имали още по-големи затруднения в Штутгарт. Защо се организират тези протести точно сега? Вие по-добре от мен знаете, аз само мога да предполагам, че вероятно това е свързано с това, че строителните работници си отидоха и сега хората вече се сблъскват с реалността и виждат, че работата продължава напред. И сега в един момент хората почнаха да се притесняват, че се увеличават разходите. Определено се вдигнаха от началото до сега. Разчетите бяха за 4,7 милиарда евро, сега вече стигнаха 7 милиарда. Това е 50% увеличение. Разбира се, един гражданин няма да си купи един продукт, ако стане с 50-100% по-скъп да веднъж. Но също време пък е, сменят си и вижданията. Ако цената беше под 5 е, милиарда, хората е, може би ще просто да го приемат. Това са просто спекулации. Разбира се, не знам със сигурност, но в политиката хората следят цените и цените определено играят важна роля. Политическата ситуация също е променена сега. Не, не забравяме и общата политическа ситуация, както и бюджетните проблеми във всичките държави членки, включително Германия. Така че от една страна имаме увеличение на цените, от другата страна имаме увеличение на... имаме економически затруднения, които водят до сегашната ситуация. Мисля, че решението трябва да се намери в Германия. В провинцията и в самия град Штутгарт. Това трябва да бъде политическо, техническо и финансово решение – Штутгарт има наистина огромен трафик. Много хора пътуват до Штутгарт за работа и след това се прибират в къщи. Международните високоскоростни влакове може би са по-малко важни за хората на Штутгарт, но те са много важни за всички други извън Штутгарт. Всякакви най-различни хора питат кога, в крайна сметка, този влак чудо ще започне да работи. Кога ще можем да дойдем от Варшава или Букареш директно до Штутгарт или да долетим с самолет и след това да вземем високоскоростния влак от Штутгарт и да отидем в парламента в Страсбург. Така че хората наистина се интересуват. Разбира се, местните хора в Штутгарт това по-малко интересува, защото ги интересува основно местния транспорт. Други въпрос е за железопътната връзка, връзка между Штутгарт и аерогарата. Ако там се използва високоскоростен международен влак, който да преминава през аерогарата на Штутгарт, тогава обаче това ще бъдат два различни въпроса. Местния и международния интерес. Ако разгледаме по-широкия регион, Штутгарт 21 е проблем за целия регион – Мен се ми обаче ме интересува самият Штутгарт. Или връзката Штутгарт-Олън, което е всъщност тясното място. Много добре ще бъде, ако можеш да пътуваш от Штутгарт до Париж за 4 часа. И така, непрекъснато се извършат някакви подобрения. Ако видите какво мислят хората в Австрия и Бавария, на лице е да има наистина добър товарен трафик, заедно с пътническия трафик, така че тази отсечка да не минава през Холзенхайм. Пас пътническия трафик се разминава с товарния. Четири, четиримата координатори тук се срещнаха с господин Амзала на 4 септември в Берлин. Аз сами отивам в е, Мюних, за да разгледам програмите заедно с баварците. Така че аз ще се занимавам с тези проблеми, ще продължа да работя по тях. Мисля, че трябва да изясним положението в Германия първо и след тогава Европейския съюз може да се намеси. Необходимо ни е едно споразумение с единна позиция на всички действащи лица. Първо Германия иска да, трябва да реши какво иска, колко пари ще вложи и тогава може да се намеси Европейския съюз. Иначе не мога да се бъркам вътрешните работи на Германия. Вие зададохте също въпрос за ERTMS, но за това ще отговори един от колегите. Въпросът беше какви конкретни подобрения могат да се направят от този участък. Говорех, например, за намаляване на емисиите на въглероден двокис. Говорех и за дефицита на превоза на стоки. Сега започнах отново да разглеждам това досие. Ще се опитам да изясня тези въпроси и както и в миналото, ще се свържа с съответните отговорни лица. Така че през ноември ще работя по тези въпроси и ще ви отговоря. Благодаря, господин Бринхорст. Вие сте следващия. Както вече може би предполагате, ни харесва Словения, така че ако може да оставите малко страни от отговора си. Господин председател, много полезно беше, че комисаря спомена средносрочния преглед. Доста голям брой от въпросите, според мен, имат връзка с него. Честно казано, първият въпрос беше, вие доволен ли сте? Да, много съм доволен. Защото смятам, че идва денят на истината в подходите на Европа, а именно дали държавите членки ще а, оперират и управляват с Европейската общност а, така, както той би могъл да играе своята роля. В стратегически план средносрочния а, преглед ще служи на европейското измерение. И как? На практика и ще кажа, че доста години съм бил член на определена организация, мога да ви кажа, че винаги са нужни още и още пари. Сега обаче има някои промени и аз играя една роля, която може би не ми е най-присъща, и едва ли не може да прозвуча не до там убедително. Но нещата се свеждат до това. Трябва да правим своя избор, а това включва да разполагаме с инструменти. Комисията не просто е слуга на държавите членки, тя си има своя собствена роля, която да играе. Какво означава средносрочен преглед? От 2013 до 2015 удължаването означава и възлагане на повече отговорности на държавите членки. И когато няма пълни възможности всички да се справят, трябва да се правят нужните избори. Господин Крамер, благодаря ви за вашия въпрос. Вие I cannot predict what the French вие споменахте часа на истината. Да, има в известен смисъл такъв елемент в настоящето. Не мисля, че е нужно обаче да се повтарям отново в това, което казах. Благодаря ви обаче за доверието, което имате към мене и ще кажа само, че е от стратегически интерес за Италия и за Франция, след малко ще стигна и до Словения, да се действа За моя радост за първи път чувам за Валде Суза. обаче смятам, че от италианска страна нещата са ясни. Те са наясно. Не става въпрос само за финансиране. Част от парите ще дойдат абсолютно безплатно, а пък друга част от парите ще си имат своята цена mechanism of competition between the member states. And we must have the courage of our conviction. Ние обаче трябва да имаме коража да следваме своите убеждения. Защото ако някои държави членки не са готови, аз ще си загубя работата. Лично за мен това няма значение. Ще си намеря друга. Но такова мислене трябва да се промени и да има вече ново измерение. В моето встъпление казах, че ако се постигне финансова договореност между Словения и Италия, комисията ще играе ролята на пълноправен партньор. В началото се казваше, че комисията ще е наблюдател и ще наблюдава. Обаче, аз, а, след като чух това, което каза господин Кала, ще кажа ми доста е странничко, ако комисията отпуска финансирането, да бъде само наблюдител. Наблюдател. И ако нещата продължат по същия начин след споразумението от Торино, комисията ще бъде пълноправен партньор. LTF, което е а, предварителна структура между италианците и французите. За момента въжи, но за в бъдеще може би ще се промени. Тоест, недостига на средства също ще бъде инструмент за насочване на средствата по целево. Will... Смятам, че и Лион Торино също ще добие стратегическо значение. Ще се свързва севера с юга и не само. Ще има и отсечка Меганоте, защото изток-запад също е стратегическа посока. Uh, и така, извинявам се, ако говорих малко по-дълго по този въпрос. Сега стигам до въпроса от Словения. Госпожо, имате пълно право. По същия начин, както през 70-те, 80-те години, когато отговарях за екологичната политика в Европейската комисия, Испания и, и Северна Европа питаха защо не се направи магистрала между Мадрид и Барселона или от Мадрид на север – вие разрушихте околната среда на север, защо да няма и магистрала? Да, съгласен съм с вас, имаше изоставане. С хеликоптер летях на цялата ви страна, слава богу, тя е, не е голяма и за част два се обхожда с хеликоптер. И погледнах какви са подходните пътища. Срещнах се с господин Влачич, който е един прекрасен човек. Говоря за Мадрид-Барселона. Няма общо с е, въпроса на господин Канчи. Значи тогава стана ясно, че е по-разумно да се е, направи избор между пътища и железопътни линии. Слава Богу, не можем да се връщаме назад и да променяме нещата в реалния живот, но пък можем да мислим с поглед напред. Можем да помогнем да се преодолеят рисковете, които се коренят в миналото. Относно Триест обсъждахме затрудненията, бях на дискусията за трудностите между Триест и Словения. А, господин Кун, ако не се лъжа, повдигна нещо в тая връзка. И ще кажа следното. В бъдеще връзка между Копер и Триест ще бъде от стратегическо значение за Европа. А ако се отклони линията от Триест до Диванча, без да стигне до Копер, това не е много разумно и логично от гледна точка на границите. Разбирам, че а, си има съответната история това място. Беше направен и коментар за Китай. Да, обаче в Китай хората изобщо не знаят къде се намира Триест или Копер. И ако говорим за род елемент, аз също ще реагирам по този начин. Е, холандците говорят за Антверп, за Ротердам. Все едно, че те са на различни планети. Хубаво е, че се променят нещата. Обаче говорим за селище, което е на 5 км от 30 все пак, Копер. И искам да ви убедя, че новата Словения трябва да работи заедно с останалите в нужната посока. И последно нещо да кажа, въпроса за план Б. Пат Кокс вече отговори. Ние не правим резервни планове и не ги изпълняваме. Обаче да споделя нещо от опита си в Япония преди години – защо в много случаи японците са успели там, където европейците понякога не са успели? В нашето общество, на нашия континент е важно да си номер едно, номер две, номер три. Дали си 10 или 15 няма значение. А какъв е контекста в Япония? Там е трудно да си последен. Значи става въпрос, че или си първи, или си последен, междинното просто няма значение. Въпрос на психология. Благодаря. И сега господин Винк, за да заключим. Благодаря, господин председател. Първо благодаря за подкрепата, която изразихте. Ние всички сме съгласни, че оперативната съвместимост е най-важният елемент, най-важната цел, която искаме да постигнем. И като видите економиката ни, като видите какъв растеж търсим за нея, като четеме мобилността, която е необходима за този растеж, тогава трябва да стане ясно, че не бива да считаме, че различните видове транспорт са конкуренти един на друг. Те се допълват. И именно тази допълняемост е основен елемент. Един от проектите, който сега разглеждаме, коридор С, коридор А, извинявайте, Роттердам Генуа, коридор С, е Антверпен, База Лимон, Лион, когато се сключ, свържат тези коридори, в момента се провеждат разговори между Белгия и Холандия да се свършат Антверпен и Роттердам. Когато това стане, това е началото на цялостната мрежа, която ни е необходима за товарния транспорт в Европа. И така ще мога да отговоря и на въпросите на поставени тук в залата един от въпросите. За коридора ние направихме бизнес план и бизнес проучване. Да ви дам пример. И ако комбинираме трите мерки, които коментирахме, първо оптимизиране на инфраструктурата, т.е. въвеждане на всякакви изменения, за да се оптимизира инфраструктура. Второ, да се въведе и РТМС съоръжение. И трето, да се е, хармонизират е, правилата за оперативна съвместимост между страните. Тогава можем да поставим целта да се увеличи капацитета с 50%, 5-0 да се намалят е, е, разходите до 30% и да се повиши безопасността до 30%. Така че е, понякога моята работа като координатор по проектите за РТМС е много фрустрираща, но все пак всички тези елементи ми поддържат духа. А що се отнася до конкретния въпрос от господин Крамер за различните системи, действително има голям а, риск да имаме проблеми с всички тези 20 различни системи, ако не държим нещата под контрол. А, има различни изисквания за сигурност, има различни задания в търговете. Всичко това трябва да бъде изгладено, всичко това трябва да бъде договорено с страните членки, така че да отстраним възможността да съществуват конкуриращи се системи. Така че, първо, ми се струва, че трябва да вървим по пътя на стандартизиране и хармонизиране, доколкото е възможно, и също на договорености, особено по коридорите, така че да избегнем а, белите полета или да ги елиминираме. Ако направим това, ние ще държим нещата под контрола. Как ще го направим? Както казах, като хармонизираме. И сега все по-ясно става, че най-важното нещо е да се провеждат изпитания, т.е. да има обща политика европейска за изпитания с лаборатории, които са сертифицирани, които са приети на европейско ниво и това е един от основните ми приоритети на мен лично за този момент. Значи да има общи европейски процедури за изпитване, защото по този начин ще бъдем сигурни, че съоръженията и RTMS ще бъдат стандартизирани и е, в последствие няма да има проблеми е, при е, пресичането на границите. Имаше един конкретен коментар, че не съм споменал агенцията, за... много съжалявам, ако не съм направил това, защото ние работим в тясно сътрудничество с тях. Така че ако днес има известни елементи на стандартизация на стандарта 230D, това е благодарение на работата на агенцията. И ако планираме до 2012 да стигнем а, стандарта 3.00, това също ще е благодарение на работата на агенцията. Така че ние с тях работиме в най-тесен контакт. И не можем без тях. Тук се по... зададе въпроса също за стандартите. Какво прилагат като стандарти страните, еднакви ли са? Не, има разлики, особено в е, предходния период, преди да започнат да се легализират стандартите. А сега вече има подход, прият от комисията, който ще помогне страните, тези страни, където стандартите са различни, да а, е, могат те да бъдат доработени до стандарта 3.0.0. Това ще е работата ни в бъдеще. А що се отнася до мотивиране на железопътните предприятия да върват към въвеждане на съоръженията и РТМС, смятам, че първо трябва да демонстрираме предимствата и много по-ясно да ги е, оповестяваме. Знаем, че е, критичната точка не е да се направи избора, а да се направи прехода към пълното използване на ЕРТМС съоръженията. Така че от гледна точка на комуникациите трябва да извършим и повече. Но не знам дали това ще бъде достатъчно да, обединим, да убедим е, ЖП предприятията но от друга страна има възможност да се субсидират прехода към тези съоръжения, така че ако е, таксите за достъп паднат от е, въвеждането на ЕРТМС съображенията, вероятно това ще е тласък за тях и ще ги убеди, че има смисъл. Системата, която в момента наблюдаваме е, в Германия, според мен не е ефективна те казаха, че да, поемаме ангажименти за коридор А, обаче сега как точно да стане това? За други коридори не се поемат ангажименти и ако има съоръжение с АРТМС, трябва да подпомогнем на компаниите да се съобразяват с немската система. А немското правителство, което отпуска е, субсидии за определени е, съоръжения, те вероятно ще предпочитат да не ги инвестират в е, РТМС, а да си ги инвестират в техните програми. Това е. До, до, до, до тук сме стигнали за сега. Далеч сме още от постигане на целите, но сме изминали доста дълъг път. И смятам, че ще може да вървим нататък, ще можем и да ги наложим и да направим тези съоръжения приемливи. Много благодаря. някакъв малък въпрос, защото не искам да започна отново дискусията. Да, въпросът ми беше за реалните цифри, за разходите за инсталиране на RTMS в Германия. Защото казахте, че Германия още мисли по въпроса. Да, добре, нека да говорим за числа. И да вземем конкретен пример, коридор А, просто за да видим относителността на решенията, които трябва да се вземат. На първо място, в Германия говорихме за 4,5 милиарда евро. Не, не само за RTMS. Говорим за подновяването на цялата стрелкова мрежа. Да вземем коридор А. Тъй като това е наистина дълга а, мрежа, трябва да мислим наистина и за превключващите стрелки и механизми за взаимните връзки. Ако искате по коридор А и да се въдвори навсякъде ERTMS и да се сменят стрелките, това означава 800 милиона. От това означава две трети от коридора да има подмяна на тези системи. Това ще означава 500 милиона. Днес обаче, при финансирането са осигурени само 100 милиона. Так, така че трябва да се финансират още 400 милиона, което означава от целият този период, който е предвиден за коридора, 70 милиона годишно. Ако видим какви са предимствата, какви са целите, които имаме за коридор А, за който има ангажимент от страна и на германското правителство и защита страни, които участват, затруднението опира до тези 70 милиона. Thank you, Mr. Uh, thank you, Mr. Kramer. And um, can I... Благодаря, благодаря на господин Крамер. Сега искам да благодаря на господин Винг, както и на всичките координатори за много добре представените доклади. за отговорите на въпроси. Много сме ви благодарни. Очакваме с нетърпение да продължим да работим в бъдеще с вас и да продължим да се срещаме. Много ви благодарим за днешната среща. Точка разни. Има ли някой да каже нещо? Ако някой поиска думата, ще го застреля, но съм длъжен да питам официално. Ако не, нека само да ви напомня, че за, следващото заседание на в понеделник 9 ноември в 3 часа след обяд. Благодаря на всички.